започнем с участието на тези, които са тук. Благодаря им, че са в залата и в присъствието на носителите на петиции. So, I will uh, start with Sartre. И така ще започна с някои съобщения на председателя. Заседанието ще бъде дълго, основно посветено на човешките права, защитата на детето, но също така околната среда и конкуренцията. Много от носителите на петиции са тук, така че бих се обърнала с молба към тях да бъдат кратки в изказванията си, както бих отправил същата молба и към членовете на комисията. Първа точка е приемане на проекта на дневен ред. Привличам вниманието ви, че 21 Точка 21 няма да се включи в днешното заседание. Тази точка се отлага за след изборите. Също така трябва да приемем и протокол от заседанието от януари. Ако няма възражение, го приемаме по този начин. Бележките са разпространени, протокола, така че ако няма възражение, така приемаме протокол от заседанието. На 10 април ще се проведе публично изслушване на, по повод на втората а, гражданска инициатива. Ние си сътрудничим с друга комисия както и с Либе, Енви, ФАМ и други за организацията на това изслушване. Ще обсъдим доклада ни за това изслушване утре. Да видим дали има други съобщения. Ако не, започваме с петиция с точка от дневния ред номер 5. А, извинявайте.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 и за всяка петиция ние правим предложение, доколко е допустима или не. Това е била процедурата до сега. Струва ми се, че би трябвало и за следващото събрание при всяка предлагана петиция да се смята, че е взето решение за допустимост. Същевременно, мисля, че координаторите могат да вземат различни решения, но така или иначе винаги ми се е струвало, че при възможно всички членове на комисията да бъдат уведомени. В случая с Деко мислех, че решението вече е взето, но така или иначе, в случаите, когато се предлага недопустимост, би трябвало да ни се обясни каква е процедурата, така че петицията изведнъж след това да стане допустима. Секретарията ли решава, председателството ли? Аз от доста време съм член на тази комисия от 2007 година насам и би трябвало координаторите или комисията като цяло да кажат връщаме се на предишното решение или не. Но така или иначе виждаме, че изведнъж петиции се оказват недопустими, когато получим дневния ред. Мисля, че това нарушава нашите норми. Ние си имаме установена традиция на работа и не бива да отминаваме такива нарушения мълчаливо би трябвало в дневния ред за следващото заседание това да се разгледа. Самият дневен ред да бъде преразгледан. И ако има някаква грешка, да ни се обясни какво се е случило междувременно. Би трябвало да се знае кога се разглежда отново едно решение. This, uh Бихте ли приели да обсъдим това ваше изказване, това ваше оплакване по време на заседанието на координаторите и да ви дадем отговор в следващото заседание или искате веднага отговор? Naja, wenn, ein, wenn eine Abweichung... Ако се отклоняваме от правилата, то тогава смятам, че определено това заслужава нашето внимание. Да, интересно е какво ще кажат координаторите по този въпрос, но при всички положения трябва да се върнем на този въпрос. Ако процедурата, която спазваме, не е правилна, ако е отклонение от правилата без причина, то тогава определено тя трябва да се промени. Вашият а, въпрос вече е вписан в протокола. Така че надявам се да получите веднага въпрос, а, отговор, извинявайте, на а, изказването, на оплакването си. Надявам се, че с това отговарям. И сега към точка от дневния ред номер 5. Във връзка с осиновяването и комуникацията с детето. Тук са вносителите на петицията. Господин Клаус Тинза има думата, за да представи случая. Okay. Good morning. It's not an adopt. Здравейте, не става въпрос за осиновяване, а за моето дете, което е в Огненото кралство. Нека започна. Казвам се Клаус Тинца. Аз съм а, подал петиция 1229 от 2013 година с молба за контакт, контакт с моето дете. През 2009 на 5 годишна възраст моето дете е в Обединеното кралство. До сега, вече а, на 10 годишна възраст, той е прека Рау цялото време в, в Огненото кралство. Аз а, имах а, съдебно решение за контакт от а, двудневен, двудневен контакт а, всеки месец, както и а, две седмици през лятото. Без да познавам а, системата в Огненото кралство и тъй като а, детето и майката не бяха на посочения адрес, аз използвах а, а, помощта на адвокати в Обединеното кралство. на 31 октомври намерих детето и майката на 200 км от посочения адрес. След това имах и други трудности. През февруари 2011 се възползвах от Хагската конвенция. 25 000 лири бяха разходите ми за адвокати. Имаше 120 часа бяха назначени като контакт, а пък аз имам по-малко от 2 часа контакт, големи суми за трите изслушвания съдебни в Обединеното кралство и много големи суми за правни услуги. Когато детето ми през октомври 2011 беше в Великобритания, изисках съдебно решение от Малта от декември 2011 година за съвместно попечителство и а, също съобразена с а, Брюксел 2А. През а, 2013, когато се свързах с социален работник за да осъществя контакта, беше направено решение от страна на а, Великобритания а, всъщност беше реше, взето решение без знанието ми и до сега детето ми аз трябваше да сме заедно 60 дни, но от март 2012 не съм имал нито момент контакт, тъй като тази съдебна заповед не е регистрирана в Великобритания. От 2012 година имаше 10 изслушвания, 15 дни, а аз не можех да си позволя правна защита и представях случая сам, а другата страна беше спонсорирана от британска страна. Минимум 122 хиляди лири са помощите, които в това отношение е получила майката, другата страна. 2013 година, когато беше взето решение в Великобритания по друг а, случай, моят а, случай беше върнат в а, съдилище от Великобритания, за да се вземе решение по член 8. През май 2009 когато детето ми беше на 9 години, беше в Малта и големи суми като средства от дънкопаците в Обединеното кралство, както и частни средства са похарчени за съдебни защити, но никакви средства не са похарчени за терапия за моето дете. Съдебната заповед от Малта беше блокирана и аз не можех да видя детето, нито майката. Въпреки а, това, смятам, че трябва да се спазят тези съдебни заповеди а, да се види защо Обединеното кралство не спазва международни споразумения и получих а, с, становище от Европейската комисия а, пише, че ако държавата членка нарушава законодателството, то тогава то трябва да бъ... тя трябва да бъде подадена под отговорност в Европейския съд а, имаше решение за 5-дневен контакт с детето и съвместно попечителство, тази, това решение трябва да бъде изпълнено. If you need more deed... Ако е необходима а, допълнителна информация, до мен е а, представител на организация а, в Лондон, който ми помогна за да се справя с структурата в Великобритания, също подател на петиции, които са решени, решени в негова полза. Благодаря. Първо ще дадем думата на комисията да ни даде отговор и след това може да се включи и вашият. адвокат. Госпожа Сърдинска има думата. Благодаря. Случай на господин Цинсър е познат на комисията, тъй като той не веднъж ни писа и подаде редица от документите. Сега ще цитирам някои от писмата, които сме изпратили в миналото до господина в отговор на неговите а, а, писма. Аз обаче ще а, се спра а, не в такава степен на връзката с Брюксел 2А, тъй като а, комисията не може да прави преценка по разходите, които са направени от двете страни в съдебния спор. Това не е обект на а, преценка на комисията. А, става въпрос тук все пак за правата за достъп и контакт този регламент определя юрисдикцията и а, изпълнението на такива съдебни решения. По-конкретно, в този а, регламент се определя съдилището, което взема решението и а, също така страните по изпълнението. А по самото изпълнение на решението този регламент говори за препраща към националното законодателство. Така че а, правата за достъп от други държави членки се прилагат в съответствие с националното законодателство. Така че в случая става въпрос за законодателството на Великобритания. В миналото а, сме е, казвали на вносителя на петицията е, и сме е, разяснявани ли правилата от Брюксел 2. Разбира се, виждаме трудностите, пред които е предста... поставен носителя на петицията, тъй като не успява да упражни правото си на посещение според съдебното решение от Малта. Също така ни бяха предоставени и съдебните решения от Обединеното кралство, където се казва, че вносителят на петицията не е подал а, заявление за това как иска да се приложи съдебното решение от Малта и а, това ни даде информация, че майката спазва процедурата в Обединеното кралство за изпълнение на заповедта. Така че ние не виждаме други възможности за по-нататъчна оценка, дали има някакви грешки в тази процедура или нещо, което не е а, наред. Тоест за нас като комисия не е възможно да оценим процедурата на национално равнище. Това е всичко от наша страна. Благодаря. Мистер Вилен. Господин Виланд има думата. Я, yeah, vielen Благодаря. Не съм запознат с подробностите по делото. И не практикувам юридическата си професия, но съм се занимавал с семейно право, имал съм много малко международни казуси. Трябва обаче да кажа, че становището на комисията не хвърля голяма светлина по съдържанието. Това, което виждам тук приложено в петицията, както и това, което казва подателя на петицията, показва, че нещата не са разгледани задълбочено. Всъщност питам се, даден ли е истински отговор от страна на комисията на вносителя – и как е отговорил комисията на вносителя. Европейските регламенти не са тълкувани Както трябва по националното законодателство не, не мога да се изказвам, но има международни споразумения. От друга страна, ако нещо е направено по националното законодателство, ние не можем да го променим. Изключително сложно е да се правят такива искания. Трябва да се подадат различни документи. Трябва да е ясно, че каква, каквито и заявки, каквито и искания подавате, те трябва да отговарят на националното законодателство на страната, за да може да има прилагането му а, в цялост. Всичко зависи от това, каква заповед искате да се издаде, по кое на законодателство се издава тази заповед. Комисията не може да преценява как се разходва бюджета на страната, но ако са получавани средства от бюджета, т.е. с правна помощ, това не е по Брюксел 2, а по общите правила на вътрешния пазар за дискриминация. Вносителя като гражданин на Съюза е обект на нарушение на права. Тоест, комисията реагира в една позиция, в която се защитава не съм сигурен, разбира се, не мога да не зная всички подробности и не мисля обаче, че сте свършили всичко, което е можело да свършите. Трябва да помагате на гражданите. Благодаря, казва председателката. Благодаря ви, е, че пояснихте измеренията, свързани с правата на човека. Ще продължа становището си във връзка с казаното господин Виланг и ще попитам комисията какво точно сте направили по отношение на тази пози... петиция. Доколкото разбирам, сте разгледали петицията, говорили сте обаче с властите и съответните органи. Доколкото разбирам, вие като комисия трябва да предлагате ново законодателство. Трябва да извлечете някакви полуки при съществуването на такива трансгранични казуси, като този, с който се занимаваме днес. Какви са стъпките в новото законодателство, които бихте предложили за разрешаване на такива конфликти между национални норми и международни такива по отношение на трансгранични случаи. Thank you. Um, in the case referred... В uh, този случай сме говорили само с господин Цинзър. Поискали сме от него да ни изпрати съответната документация, да ни изпрати съдебните решения на Малтийския съд, както и на британските съдилища. На втория въпрос, който зададохте, за ново законодателство, трябва да кажа, че Брюксел 2 БИС ще бъде ревизиран съвсем скоро. Знаем, че има проблеми, особено, що се отнася до семейното право. Сходни проблеми има не само с британската система, а с всички държави членки. Процедурата по прилагане би трябвало да бъде преразгледана, за да може гражданите да получават резултат. Гражданите ще извлекат ползи от нормите на Съюза, само ако решенията се прилагат. Комисията прави оценка на регламента, ще публикува доклад по прилагането Знаем, че има проблеми при прилагането, особено, що се отнася до попечителство и родителски права. Смятаме да направим предложения за изменения по този инструмент, за да може да има ефективно прилагане. Благодаря. Моля ви съвсем накратко да се изкажете, за да дам, докуме... да дам думата и на други. Да, така и ще направя. Така си мислехме, че ще стане. трябва комисията да защитава учредителните договори. Ако сега изведнъж се оказва, че има нарушаване на духа на договора, тогава трябва да зададем съответните въпроси към съответната страна, която ги нарушава. Страната в случая, която не ги прилага, защото не е важно какво е решил съда, какво се е случило между отделните съдилища, също важното е а, какво се е случва с нашата петиция. Европейската комисия е имала други такива казуси. Налагали са се санкции за по-големи нарушения и не се постига духа на регламента Брюксел. Вносителят поиска да не се публикуват данни за него и детето. Такива случаи е имало. това нарушава интересите на детето и на вносителя. Бяхте кратък, господин Виланд, и сте прав. Ролята на Европейската комисия трябва да бъде да защитава договорите. Често обаче в комисията по петициите не наблюдаваме това. Искахте да кажете нещо по въпроса ли? Само една минута, защото има много тежък дневен ред. Аз съм МакГавърн и съм председател на неправителствена организация. Клаус се обърна към нас. Е, Подавал съм четири е, запитвания до омбудсмана и съм ги печелил. Занимавам се точно с такъв тип казуси по този въпрос за правоприлагане. Мисля, че е изключително важно комисията да разбере, че през 2011 година в Обединеното кралство има само 53 успешни съдебни дела за прилагане на тези разпоредби. Тоест, нямаме прилагане на съответния регламент. Господин Зиндер, никога няма да успеете, ако приложи ако ми дадете още секунда, мога да ви обясня институционалната система, която пречи на хората да... Ако ми дадете две минути, ще мога да обясня какъв е институционалния ред. Подали ли сте това в писмен вид, защото това ще бъде по-полезно. Имат толкова много сходни казуси, с които трябва да се занимаем, така че много ви моля, ако може днес да го направите, да ги подадете, ще бъде най-добре. Стигаме до шеста точка. Госпожа Лайла Брайс аз очаквам Европейската комисия да даде друг кратък отговор с това какво ще прави сега. Видяхме какъв е казус, оплакваме се, но няма отговор от Европейската комисия. Искам някакво обещание, какво смята да прави комисията. Добре, какво ще прави Европейската комисия и то в незабавен план? Едва ли очаквате сега да отида в Обединеното кралство сама и да видя. Ще погледнем отново случая и ще видим как можем да помогнем на гражданина, който не е успял да постигне справедливост. Ще видим кои органи на властта можем да информираме или да питаме, които са свързани с процедурата по прилагане, за да видим дали могат да предоставят те повече информация за това, за този случай, защо не е било възможно това да стане. Ако има допълнителна информация и ако има нарушение на европейското право, отново ще погледнем случая. По всяка една от тези петиции ще направим точно това. Не е много удовлетворителен този отговор, но ще дам думата на господин Итургайс. Не съм убеден, че става дума само за Обединеното кралство. Даже не е било нужно да идвате изобщо, тъй като явно решение не предлагате. Коментарите ви са абсолютно ненужни. И, и ако въобще идвате в тази зала, то идеята е не само да дойдете тук да коментирате, а да решите проблем а не само да давате някакви оправдания, които всъщност това, което казахте, бяха само оправдания. Така че очакваме повече и то незабавно. Преминаваме към следващата, госпожа Брайс, Лайла Брайс. и сега давам думата на вносителя. Нямаме никакво време, така че ще се изкажете по-късно, ако време остане. Давам думата на Лайла Брас от Латвия. Благодаря. Моето дете е латвийски гражданин. Катя се казва, родена е на 30 април 2008 година. Тя ми бе отнета незаконно на 5 март 2010 година с един документ, който се нарича секция 20, който бе невалиден. Това е нарушение на закона да се поиска подписване на тази секция 20. Местният орган трябва да започне предварителна процедура е, между родителя и неговия адвокат. Трябва да се поиска първо доброволно предаване на детето по секция 20, когато, разбира се, това е станало в присъствие на юрист. Тази раздел 20, както казах, е издаден незаконно, посредством лъжи казано е, че той се издава по медицински причини. Нямаше преводач, мой английски не бе достатъчно добър и аз не разбирах какво се случва. Нарушени са правата на моето дете от местния орган на властта. 18 години ставаше тя. Споразумението не е законно, то не следва договорното право, не е подписано от Мъртън, няма превод и не се споменават задълженията на Мъртън за дъщеря ми. И устно, и Писмено съм се оплаквала и общината Мъртън пренебрегна моите жалби. 48 часа по закон се дават за изпълнение на решението. Е, дъщеря ми бе заведена в среда, където руски не се говори, а първи език е руски. Тя вече не говори руски и съответно има забавяне при развитието на възможността и да говори по този начин тя се лишава от културните си корени. Местните органи трябва да вземат предвид езика, религията и културата на детето. Местих, преместих се в а, друга община. Веднага в момента, в който се преместих, бе нарушено моето право. Местните органи на властта в Мъртън постоянно говорят а, за финансовите ми проблеми. Аз не мисля, че е престъпление човек да няма средства и това не е правно основание дъщеря ми принудително да бъде осиновена. Тя е била обект на малтретиране, но местните органи на властта не искат да разследват. През 2011 година дъщеря ми е била обект на катастрофа, като нейният надзорник всъщност е катастрофирал не се обърна внимание на това, не се направи разследване по случая. Общината отказа да даде информация за катастрофата. Дъщеря ми не бе заведена в болница. През юни 2011 година дъщеря ми е заведена от приемния родител в спешното отделение на болница в района с рани по главата. Никой няма родителски права върху нея, дори когато тя е взета от родителите си по раздел 20. Местните органи пренебрегват това. Не бях информирана за този инцидент, нито знаех какво се е случило а, с дъщеря ми. А, в приемния дом тя е била обект на малтретиране многократно е идвала с синини по тялото. Нито едно от исканията ми за разследване не е придвижено. Емоционално също е била малтретирана, защото са и казвали, че майка ще я изостави, че не я обича. Октомври 2010 година бе издаден рехабилитационен план. Тя трябваше да се върне при семейството си до края на 2010 година. През ноември същата година получих имейл от новия социален работник по случая. Независимо от този рехабилитационен план, дъщеря ми бе изпратена в друга болница за деца, където там трябваше да й се направи оценка от специалист, като този психолог се занимава с оценка на състоянието на деца преди тяхното осиновяване. Това означава, че той решава, независимо от моето искане, искането на сестрите и на самото дете, дъщеря ми да не бъде върната в къщи, а да бъде осиновена. Тази болница също така е част от мрежата за трансплантация на органи. Каза ми се, че живота е несправедлив. Каза ми се, че съдиите никога не вземат решения, които да вървят против исканията на социалните отдели. Дори в а, информацията от съда се казва, че не е нужно да присъствам на делото. Що се отнася до осиновяването? Не може дете да се яви пред такава комисия за осиновяване, ако съответният родител не е съгласен или няма съдебна заповед за това. Ако имаме решение по раздел 20, то тогава родителя продължава да има родителски права. Местните органи на властта трябва да поискат разрешение от родителя, за да предприемат действия. Местната община ми изпрати е, писмо от приемното семейство, където се казва, че тя дъщеря била травматизирана, като е чула, е, че ще бъде одобрявана и се казва, че родителя е виновен за това. Това е невалиден аргумент. Катрин многократно е казвала, че иска да се върне при майка си и сестра си. Местните органи на властта в Мъртън всъщност травматизират непоправимо дъщеря ми. Доктор Силва в своя доклад от февруари 13 година казва, че Катрин е, хвърля предмети в стаята си, плаче, знае, че отива да бъде от, е, осиновена и е в е, емоционален стрес. Майки има право да обжалва, но това ако означава по-голяма несигурност за Катрин, то трябва да се помисли за психологическа помощ. Местните органи на властта разбиха семейството ми, травматизираха и двете ми дъщери, а след това а, дъщеря ми бе прехвърлена за грижи към психиатрични отделения, които се занимават с хора с психиатрични проблеми. Местните органи на властта, в случая тези на Мъртън, са над закона. Държат се както искат и никой не им търси сметка. В Пединеното кралство има върховенство на закона и дори местните органи на властта трябва да ги спазват. Мъртън често сплашва моето семейство. Това се видя в много случаи. Трябва да кажа, че Агенцията за одоб... осиновявания не може да нарушава Конвенцията за правата на човека, но в случая точно това се случи. Местните <coughs> органи на властта фалшифицират информация, защото никога не съм нарушавала съответното изискване по раздел 20. Многократно искам отмяната на това решение. Дава се прекалено голяма тежест на становището на вещото лице. Вещото лице не направи експертиза за моето състояние и не може да стигне до заключенията, след като е само по време на 70 минути ме е наблюдавал в контактите ми с детето. Дава се диагноза, която е прекалено голяма и широка и не отговаря на реалността. Терминът привързаност не е част от стандарт за класифициране на различни видове психични заболявания – няма такъв тип сим... състояние или заболяване, като описаното. Общината нарушава закона, нарушава правата на човека, както и актовете за равенство по отношение на мен, на дъщеря ми и на другата ми дъщеря. Те представят погрешно основни факти пред съдилищата. По римския стат Тут това е геноцид. Насилствено прехвърляне на деца от една група в друга и, нарушав... и всъщност престъпление срещу човечеството, т.е. принудително при прехвърляне на лица. Мога да цитирам още много такива членове, които говорят за застрашаване на психичното и физично здраве, защото говорим за принудително осиновяване. Аз като майка и нейната сестра не знаем дали тя е жива и къде се намира. Това е нещо като доживотна присъда. Освен това мога да сравня това също с отдаване. Извинявайте, казва председателката. Моля ви, да приключите, тъй като нямаме време. В заключение трябва да кажа, че един от съдиите казва, че решенията на местните органи на властта не могат да, са свърз... не могат да бъдат а, относими към чуждестранни граждани, нито да укриват решенията си, а това бе направено с помощта на съда два пъти. Две, е, две възбрани, забранителни е, възбрани бяха издадени. А, дори е, ми бе забранено да говоря за случая. Местните органи на властта са част от един корупционен скандал, където... И аз, и аз мисля, че случая с детето ми всъщност доказва това. И бих искал вашата комисия да разгледа тази петиция по спешната процедура и да разследва. Благодаря. Uh, we, not вижте, госпожа Заргаряна има сходна петиция, за това ще и дадем думата. That, um... Исках единствено да кажа, че се изказвам в качеството на сестра на Катрин. Но въпреки че бях основния настойник и бях готова да направя всичко по силите си и знаех много добре как да се грижа за сестра си, никой не ме чу. Имаше толкова съдебни изслушвания, провери се всичко и в крайна сметка се обърна срещу мен, включително и емоционалната ми привързаност към майка ми се обърна срещу мен. Нашето семейство наистина беше унищожено. Не знам какво правят социалните служби и дават ли си сметка, че те всъщност наистина разкъсват семействата, унищожават нашия живот. За мен е много важно да се чуе гласа именно на членовете на семейството, да се направи разследване и да се има предвид, че решенията се ограничават до съответната юрисдикция. Благодаря ви. Имаме още една сходна петиция. Първа точка господин Макнейл. Всъщност съм аз, казва вносителката. Аз съм тук, за да говоря от името на Але Амбрасайте. Аз съм госпожа Сабин Макнейл. Напълно съм съгласна с Лайла. Всъщност аз бях помолена да прочета текста на Ален Брасайте. Аз и дъщеря ми сме латвийски граждани. Пристигнах в Обединеното кралство с цел работа. Винаги съм работя, но 2009 година социалните служби на Кингстъм Апон Теймс в Обединеното кралство решиха, че имам проблем с алкохола отделиха ме от дъщеря ми и ми обещаха, че ако се справя с алкохолизма, дъщеря ми ще бъде върната. Успях да се справя много успешно с проблема си чрез терапевтични групи, и психотерапия и трябва да се отбележи, че така или иначе аз не съм с клинична диагноза алкохолизъм, никога не съм влизала в болница. 2009 година. Освен това, доброволно се съгласих по предложение на службата за детето, че сигурно имам такъв алкохолен проблем. След това, по предложение на експертите, съставихме план за дъщеря ми и събирането ни през февруари 2010 година, но социалните работници имаха своите предразсъдъци – Извинявайте, но немска кабина се оплаква, че няколко от микрофоните са включени за преводачите. Е много трудно да си вършат работата при тези условия. Нека да е включен само микрофона на оратора в момента. С други думи, не бива да виждате, че микрофонът ви свети на червено. Отначало ли да започна? I cannot give you, like, I think the committee has the text anyway, so you... Мисля, че така или иначе комисията разполага с текста. Вие го имате. И да и продължавам. За жалост, изпълнението на плана започна през март 2010 година, но много от нашите контакти бяха преднамерено отложени – това засегна и контактите с лелята, бабата, братовчетката, които пътуваха от Литва, но въпреки това нямаха контакт. Съботното училище на литовски беше премахнато Моята дъщеря не можа да вземе първо причастие в католическото училище. От юни 2010 до март 2011 година единствените ни контакти бяха в заключена стая. Ние нямахме право да присъстваме на училищни прояви. Моята дъщеря не можеше да говори литовски. Пристъпи се към дългосрочна приемна грижа през ноември 2011 година, като причината за това уж беше алкохолния ми проблем, но той беше изчезнал две години преди това. Всъщност вече може да се каже, че пет години съм в състояние на трезвеност. Въпреки това нямаме нов план, ние имаме единствено контакт един път в месец, месеца и по време на този контакт надзорника не позволява на дъщеря ми да говори на литовски. Освен това, тя не може да ми каже как живее в приемното си семейство. Тази година контактът ни беше анулиран. Също Същевременно аз Обясних на дъщеря ми, че литовският президент е уведомен за случая, знае, че тя е в приемна грижа, но така или иначе сега дъщеря ми е на 12 години, минаха 5 години, не е късно отново да се съберем, за да може детето да развие своята културна идентичност. През февруари 2012 година Съдията в Обединеното кралство Джастис Торъп каза същото, че трябва да се доразвие културната идентичност на дъщеря ми. От юни 2009 година нататък аз съм работила и съм съдействала на службата за детето. Ще продължа да го правя. Не разбирам защо службата за детето в Обединеното кралство на всяка цена иска детето да израства с приемното си семейство, вместо да живее с мен и да развива литовската си идентичност, нещо, което се загуби при приемната грижа. През септември 2013 година представих петиция, в която се казваше литовско момиче се оказва заложник на дългосрочната грижа в Обединеното кралство. Освен това, подадох и жалба в съда на Кингстън Апон Теймс. Това беше Единственото, което искам да добавя е, че не мога да се справям с толкова много отделни случаи, затова съм точка 9 в петициите. За комисията госпожа Богърт. На първо място, като майка, искам да изразя своето съчувствие към вносителите на петиции. Разбирам, че общото между тези петиции е, че всички са недоволни от начина за работа на службата за детето в Обединеното кралство и изобщо органите на Обединеното кралство. Моята задача е да видя има ли правно основание в, в законодателството на ЕС което дава право на комисията да се намеси. Така или иначе ние чухме изказвания, които не съм видяла писменно. Трябва да имаме предвид английското законодателство, европейското законодателство, конвенцията на съвета на Европа. Що се отнася до приложимото европейско право, възможно е да имаме нарушение на член 3, директивата за равенство на расите и член 23 на хартата. Що се отнася до директивата за равенството, според комисията, действията на публичните органи, като даване на детето за осиновяване или приемно семейство – не попадат в обхвата на директивата. Социалната защита по смисъла на директивата включва здравеопазването и социалното осигуряване, но не и действията на социалните работници. Що се отнася до дискриминацията възоснова на етническа принадлежност, религия, и език – Нямаме такъв случай. Следователно, директивата за равенство не се прилага в този случай, тъй като тя се прилага единствено тогава, когато е установена дискриминация въз основа на етническа принадлежност, а не националност или гражданство. След това, Хартата за основните права, нека обясня, че тя не обхваща всички възможни случаи на нарушение на правата. Член 51 се прилага единствено когато държавите членки изпълняват европейските норми и комисията може да се нанеси само тогава, когато е погазено европейското законодателство. В този конкретен случай местните органи на Обединеното кралство не са прилагали европейски норми. Това е национално законодателство на Обединеното кралство, което не означава, че ние не се намесваме, когато има погазване на правата на човека, но в този случай задачата е на Обединеното кралство и местните органи. Те трябва да защитят основните права на човека. Така е, че е необходимо да се обжалва на национално ниво. Ако всички средства за обжалване на национално ниво се изчерпят, тогава жалбата се насочва към Европейския съд за правата на човека. Вече говорих за хартата. службите за защита на детето в различните държави членки ще имат в бъдеще насоки за работа от страна на комисията. В момента работим по тях и целта на тези насоки е да се види как можем да насърчаваме интегриран подход, как агенциите да си сътрудничат и да работят заедно. Тези насоки се надяваме да се приемат през есента на 2014 година. Междувременно агенцията ни прави картиране на службите за защита на детето в държавите членки. Тя също трябва да е готова към края на 2014 година тази карта за правата на детето. Благодаря ви. господин Залевски. Госпожо председател. Независимо за какъв местен съд говорим, дали в Италия, Швеция или от или в Обединеното кралство, трябва да имаме предвид, че не бива да се допуска дискриминация въз основа на език – каквато и да е майката, какъвто и да е бащата, алкохолик или шизофреник, няма значение. Те имат право да разговарят с детето си на техния собствен език. Говоря като професор по психология. Аз имам опит и познания в тази област. На второ място, какви са правомощията на комисията? Бяха ни разяснени, но все пак Доколкото разбрах в първата представена петиция, социалните работници са тези, които са взели решението, но откъде на къде те ще взимат решението, а не майката. Това е истинска шизофрения. След това още нещо и надявам се тук комисията да може да се намеси Казва се, че детето не може да предприеме действие срещу социалния работник. Добре, това са институции в държавите членки, но се оказва, че вносителя на петицията е в неравностойна позиция и за това вече комисията трябва да помисли и да вземе отношение. Има и още нещо. Много е опасно това слагане на етикети, да се решава, че някой е алкохолик, друг е крадец. Спомням си едно проучване в Америка на много изявени психолози от Тексас. Там беше решено следното – при опити за поставяне на етикети на латиноамериканското население, което живее в САЩ, резултатите са плачевни. Струва ми се, че и тук има неравностойност по отношение на етническата и друга принадлежност – независимо дали става за Мата, Обединеното кралство, не може ли комисията нещо да направи все пак? Да видим защо са такива отношенията между институциите, майката, кой всъщност има право да вземе решение и защо ролята на детето не се отчита от никого. Благодаря ви, госпожа Данука. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко от моя страна. Доволна съм, че днес изслушахме тези а, истории, тези случаи, които наистина са неотложни. И ние виждаме много подобен подход, а, който се използва от страна на властите в Великобритания, който руши независимостта на съдебните власти. Това е основният проблем. Ако разгледаме по-нататък и случаите от Нидерландия, които са във втората група, във втората група за днес, ще видим, че това съществува и на други места. Това е проблема. Това е нарушаването на европейското законодателство, нарушаването на независимостта между изпълнителната и съдебната власт. И тук комисията като законодател не се справя с тълкованието на съществуващото европейско законодателство, не говори за е, изменянето му. Ние обсъждахме директивата за недискриминация. Да има хоризонтална директива, да има повече случаи, да има повече възможност за по-широко приложно поле. Но все още резултата е тази директива, с която разполагаме за против дискриминацията и аз може би не съм права, но смятам, че комисията я интерпретира твърде тясно говори за социалните аспекти. Знаем, че директивата за за равнопоставеността покрива и социалните елементи. Да, може би не е свързано с а, а, защита на а, закрила на детето, но все пак мисля, че е твърде тясно тълкованието. Освен това, използвайте тези конкретни случаи. Използвайте това, което се случва, за да изследвате какви са проблемите на европейското законодателство, за да дадете нови предложения или да се изменят а, тези директиви, така че да действаме напред хоризонтално и да не се допускат такива случаи. Благодаря, госпожа Данука. Господин Лансбергис има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да кажа няколко думи по а, случая на госпожа Амбросайте, но също така и нейната дъщеря. Тя също е човешко същество. Случаят повдига два въпроса. Как да се предотврати подобно реално наказание спрямо детето и също така европейския формализъм в такива чувствителни въпроси и по този начин а, ние допринасяме за нарастващото отношение антиевропейско в различни държави. Въпреки правата, на детето много често те се разграничават от човешките права, но аз искам да задам въпрос на, за детето, за самото дете. Майката е наказана неведнъж за това а, какви етикети се поставят. След това детето е отнето от а, властите на Обединеното кралство в приемна грижа в нова среда и се отдалечава от майката културно, емоционално, от предишната естествена за нея среда. Това не може да бъде доживотно наказание или някакъв вид присъда нито за майката, нито за детето. Времето минава и няма повече е, каквито и да било индикации, че госпожа Амбросаете е използва алкохол. Има методи това да се докаже. Те могат да се осъществят, ако е необходимо. Но е, съдилището, вероятно под давлението на всемогъщите структури за социална работа. Подозирам, че е възможно да има и заинтересовани страни. Страни, които имат материален интерес да се даде детето на приемни семейства, които няма деца. Това би било престъпление, разбира се но тази всемогъща сила на структурите на, социал... на социалните работници по-конкретно е нещо наистина невероятно. Така че, когато съда реши да не приеме промяната в ситуацията на майката, което е обещание дадено в началото, и майката и детето продължават да бъдат наказвани до безкрайност. И когато детето не може да се присъедини към майката си, дори да, да не може да говори с нея на а, майчиния си език, и то майка, а, над която не тегне съмнение от години, че използва алкохол на, каква, на какво основание, на какво изобщо човешко наказание, е, основание продължава това наказание спрямо детето, насилствено делено от майка си, е, както и от е, културната и религиозната си среда. Защо това дете е счетено за виновно и му се налага наказание? Това е наистина недопустимо. председателката, действително и опасност представлява това. Иска да кажа нещо по първия случай, основно, че за мен е неприемлив начина на стила на изказване на комисията за, за личната намеса. Това, което смятам, че е отговорност на комисията е в случай, че има подобни случаи, като тези, които изслушваме днес, комисията трябва да има някакво систематично предложение, решение за промени и в този случай е пределно ясно, че ние защита, защитаваме всеки ден свободното движение в Европа и всички свързани с това въпроси, като признаването на квалификация, изпращането а, на работници, командировки и така нататък. И ние а, като че ли не доглеждаме всички тези семейни случаи. Те са тясно свързани с въпросите за свободно движение. Това, за което говорим а, днес, са работници-мигранти, които живеят в друга държава, имат проблеми на днешно време с децата си. И съм определено убедена, че това е работа на комисията в тази област, която регламентира именно случай от такъв трансграничен характер, така че да служим за най-добрия интерес за детето. Смятам, че определено имаме отговорност да организираме, да речем, изслушване в парламента по тази тема, да имаме устни въпроси с дебат, с резолюция в пленарна сесия. Не можем да го направим в рамките на този мандат, но по-нататък така че ясно да поискаме някаква регламентация в тази област. Тъй като това, което виждаме от тези случаи, че те определено не са за най-добрия интерес на детето. Мисис uh, Ветман. Госпожа, благодаря. На първо място извинение, че закъснях, но така е. В парламента имаме три заседания едновременно проблема с езика. Защо не може детето да, рабо... да говори на собствения си език? Това е езика на майката. Това е право и е, това право трябва да се спазва. Право на детето е да говори на майчния си език с майката. А що се отнася за този случай, където детето му е забранено да говори за начин по който живее в е, приемния е, дом? Това е право на изразяване. Как можем да забраним на едно дете да казва това, което мисли? Кой изобщо има такова право да забранява на дете да говори и а, особено на дете? А, вчера бях в Лондон на едно събитие и а, така разбрах, че едно не от дете означава, означава всъщност да, което е много трагично. Но смятам, че ние трябва да уважаваме децата, трябва да уважаваме децата и една от формите на уважение е, че детето иска да сподели опита си с майката. И защо къде остава смисъла? Това е един общ въпрос от мен към социалните работници и към всички. Когато разбира се, родителят има проблеми с алкохолизма, а, възможно е детето да се оттегли, но след като майката разрешава а, въпроса, решава проблема, което е възможно, защо тогава детето не се дава на майката? Защо? Това е право на детето да бъде с майка си. Това е право и къде е проблема тук? И така стигам до комисията. Това е човешко право да имаш семейство. Аз самата смятам, че правото на контакт с майката за човешко право на всяко дете в Европа. Дали става въпрос за сриско дете, което живее в Великобритания, дали литовско дете, което живее в Германия, не би трябвало да има каквато и да било разлика. Това е човешко право, което тези деца имат да живеят с майка си. И тук смятам, че комисията определено трябва да се намеси и това, което мога да предложа за тези случаи, Вчера на това събитие, което имах възможност да посетя, научих, че кмета на Лондон и заместник кмета на Лондон са много ангажирани, ентусиазирани и посветени на тази тема и предлагам не съм говорил с тях преди да ви го предложа, но а, наистина ви предлагам да им напишете и на тях писма, а, да ги информирате за тези случаи. Ние също като комисия бихме могли да го направим, тъй като според мен нашата намеса заедно с кмета и заместник кмета на Лондон поне ще осветли това като информация и най-малкото ще се свършат с социалните служби. Председателката дава комисията е тая, която трябва да свърши повече. Господин Виланд има думата. Благодаря, госпожо председател. Това, което мога да кажа е, че съм напълно съгласен с колегите, които си изказаха преди мен. Също така парламентарната комисия не е някакво предаване. И трябва да останем неутрални като комисия, но това е доста трудно в тези конкретни случаи. Има доста причини за всичко това. Не трябва да забравяме и за правата на родителите. Ние не говорим за правата на родителите тук, а за правата на детето, но подобни случаи сме чували и преди това. Така че ако има достатъчно основание може да се оттегли детето от грижата на а, родителя. Но също така трябва да бъде а, използван майчения език. Всичко това обаче е в определената среда. Не може да се забранява на детето да говори какъвто, какъвто и да било език, било той литовски, латвийски или африкански. Ще се върна на това, което казаха вносителите на петицията. Когато се защитават правата на детето, има такива случаи. Например, имаше такъв един случай, много се проточи преди доста време, когато детето беше отведено в Африка и 8 години по, по-късно съдилището каза, че това е незаконно но все пак беше стигнал ситуацията до момент, в който вече не е от интерес на детето това дете 8 години по-късно да се връща обратно в Европа. Такива са историите в тази област и а, когато законодателството не ни служи за решаване на тези проблеми, комисията трябва да бъде уведомена, националните власти трябва да бъдат уведомени и трябва да сме наясно с а, това. Говорим за правата на детето. Не винаги разглеждаме правата на родителите, защото все пак а, не детето, а родителите внасят тази петиция. Така че трябва да мислим преди всичко за детето, а не за майката, за бащата и защо за близките. Всеки загубен ден в тези случаи е загуба на права за детето. Властите трябва да действат бързо и трябва винаги да действат за интереса на детето. Не винаги е така. Понякога крайния резултат е различен. Няма само две страни на историята. Има хиляди случаи, в които властите а, са действали а, в интерес на детето, но наистина трябва да по-ефективно да работим по този въпрос. Благодаря, казва председателката. Искам сега комисията да бих призовала комисията да разшири е, своите възможности за действие. Трябва да кажа, че наистина се изкушавам да отговоря на всичко това, което чухме до момента, тъй като го намирам за шокиращо от страна на комисията. Тук сме с една голяма делегация от хора и аз говоря от името на хиляда деца взети в Обединеното кралство. Председателката, моля ви да не аплодирате. Сто хиляди деца на месец са твърде много. Кога става твърде много индивидуалните случаи? Кога става болката твърде много? Уверявам ви, че съм видяла предостатъчно индивидуални случаи и поне един белгийски журналист е видял твърде много. И поне един е, друг журналист, който а, е, често пише за индивидуалните случаи има. Но нищо не се променя в Обединеното кралство. Ето защо сме днес тук. Ние сме тук и плачем за а, помощ. Има деца, които крещят за помощ и ако вие не чуете тези викове, кой ще ги чуе? Каква е нашата следваща стъпка? Обединените нации? Какъв е смисъл да съществувате, ако вие само говорите за тези а, закони? Точно за това говори а, и колегата. Дупката, а, пропаста между съдебната и изпълнителната власт. Ако някой идва на проверка и извършва контрол дали дадена боя е сложена при боядисване, защо няма кой да провери дали се спазват правата на децата? Има риск, емоционален риск в тяхното бъдеще и какво се случва с тях? Твърде много е шокова терапия е това, през което минавам последните години и трябва да успея да го пресъздам за 3 до 5 минути с толкова хора, които стоят тук пред вас. Един случай разглеждам като най-лошия. 7 години са в затвора родителите. И те са сред 200 такива, които влизат в затвора годишно. Пред това сме изправени Джон Хемант е единствения депутат, който редовно възразява на всичко това. И какъв, какъв е резултат от неговата дейност? Никакъв. Ние сме тук, защото искаме промяна. Беше, беше споменато а, това от един от а, вносителите. Сплашват се Сплашват се родителите, защото ако не се подчиняват, а, те наистина биват вкарвани в затвора. Това реално се случва. Имаме колеги, които следят а, такива случаи от 60-те. 6 до 10 а, обаждания, заплахи получава на ден и той е в безопасност, защото а, е в Монако. Но, и той нарича всичко това е наказание без без престъпление. Защото действително точно това се случва. Всичко това са наказания без да има вина, без да има престъпление преди това. Наистина систематична злоупотреба с правата на родителите и на децата. Точно това се а, случва в Великобритания. А и го казвам след като а, германски гражданин, който няма деца, но това се случва в Обединеното кралство и наистина ви благодаря за съчувствието към майката, но трябва да направим а, наистина нещо по въпроса. Цензурата на контакта. Това е най-жестокото нещо, което се случва на децата. Пет деца на португалско семейство са отнети. Те не могат да говорят с, на португалски. Наистина твърде много са проблемите, за да могат да бъдат описани. Аз а, анализирам наистина редовно опитвам се да открия моб, моделите. Тук са и хора от Уелс, които виждат всичко това твърде отблизо а, наистина не ви обвинявам, а, тъй като не може да приемете всичко това а, и ако не можете да си го представите. Наистина е невероятно и е трудно човек да си представи, а, че това се случва в една западна държава. Председателката, благодаря ви много. Не сме чак толкова не наясно с това, но съществува този законодателен пропуск, бездна, която съществува и се опитваме да се справим с това. Наистина съм съгласна с вас, че това разрушава европейската идея. Благодаря ви много. И така искам да приключа с този първи цикъл, първа група. Не, всъщност извинявайте. I thought I had five minutes and I'm Извинявайте, мисля, че имам 5 минути и съжалявам, че не погледнах колко ми остава, но наистина а, искам да имате предвид а, капаните между институциите. Тук се борим за всички деца, които се държат а, в. А, Обединеното кралство. Надяваме се за специално а, разследване. Това е нашата молба. Надяваме се да чуете нашия вик за помощ. Благодаря. председателката. Искам да обобщим тази първа а, сесия, посветена на петиции в Обединеното кралство, с а, една петиция от госпожа Мария Габриел а, с нещо подобно, ставащо между Великобритания и България. Няма не можахме да я включим в днешния дневен ред, но ще ви я изчета. Госпожа Делука иска да каже няколко думи. Да, благодаря, госпожо председател. чухме всички тези случаи за това принудително осиновяване в Единеното кралство, трябва да кажа, че комисията е напълно наясно с проблема, тъй като сме получили няколко жалби и оплаквания за нивото на а, осиновяване в Обединеното кралство и също така това, което се осъществява без съгласието на родителите. Искам да подчертая, че не само чужденци, но също и британски граждани твърдят, че са жертви на принудително осиновяване в Обединеното кралство. Всъщност оплакванията, които сме получили директно в комисията, идват всъщност от британски граждани, например от а, а, бабите и дядовците на децата, чието внуци са дадени за осиновяване без съгласието на майката, често единствен родител. Също така има изследване и в Европейския парламент от 2009 година, което посочва високото ниво на осиновяване в Обединеното кралство в сравнение с другите държави членки и голяма част от това осиновяване се осъществява без, без съгласието на биологичните родители. Така че проблемът е добре познат. Това, което може да направи комисията, не е много, защото, както знаете, въпроса, свързан с осиновяването, не се регламентира на европейско равнище в момента. Международното осиновяване се регламентира от международната конвенция от Хага от 1993 година, а, по която страни са всички европейски членове. А, и това остава в нивото на държавите членки. Тоест, държавите могат да регламентират както желаят въпроса, свързан с осиновяването. Комисията до момента предлага на тези родители да използват всички възможности за правна защита на национално равнище и като последна инстанция да се обръщат към Европейския съд за човешки права. заради нарушаването на правото на семейство. Може би комисията не може да направи кой знае колко повече като пазител на договорите, но искам да ви информирам, че е, евентуално възможно законодателство на европейско равнище може да се отнася единствено за трансгранични случаи. Така че такъв случаи за принудително осиновяване в Обединеното кралство не биха попаднали в обхвата на това евентуално законодателство. Така или иначе, що се отнася до семейното право, ще е нужно съгласието на всички държави членки, за да има ново такова законодателство, което няма да се случи, мога да ви уверя. И така, Единствените неща, които мога да предложа на тази комисия, тъй като сме имали такива случаи, датския случай, случаи в Германия, по които тази комисия организира проучвателна мисия, за да се разбере защо точно е такава ситуацията. Може би една такава мисия би била решение, но от страна на комисията, опасявам се, не можем да направим кой знае колко повече. Very... Да, не звучи много оптимистично това, което казвате. Вече се зададе този въпрос. Имате думата. Първо искам да изразя своята солидарност с вносителите. Това са истински случаи на човешка трагедия. Слушах какво се е случило с тези хора и като че ли се върнах 150 години назад в викторианската епоха, особено що се отнася до предразсъдъците на британските власти. Не съм изненадан. Често, що се отнася до правата на човека, Европейската комисия е пилат понтийски. Мие си ръцете и казва, не ме виновни. Изчетах текста на комисията. Казва се, че на базата на получената информация Европейското законодателство не е приложимо, компетентността е от държавите членки. Няма нарушение на договора за основните права. Това е доста лицемерен отговор от страна на комисията, защото тези въпроси привличат огромно внимание в съответните държави, а Европейската комисия не успява да накара държавите членки да спазват правата на човека. Това не е единствената държава, където се случват подобни неща. Европейската комисия обръща гръб на ситуацията. Отговорът постоянно е, че това е въпрос, който е компетентността на държавите членки. Европейската комисия трябва да опазва всички права на човека, независимо каква е компетентността и защото тя трябва да опазва ценностите на Европейския съюз и това са правата на гражданите на съюза. В този случай, е, както казах, тя просто си измива ръцете и искам да заклемя това поведение. Освен това, искам да подкрепя вносителя и колегата, тъй като виждам колко е сериозен въпрос и не само този, а и предходните, мисля, че трябва да изпратим мисия в Великобритания, за да видим какво може да се направи, какви са вариантите. Ето това е стъпката, която трябва да предприеме тази комисия и се надявам следващия законодателен мандат да го направи. А, yes, мистер Бошинаро. Господин Бошинаро. Госпожо председател, съвсем накратко, тъй като е не само неприемливо всичко това, Комисията по петициите трябва да заклейми това. Първо, трябва наистина да има посещение в Поединеното кралство за установяване на фактите. Когато съчетаваме Обединеното кралство с Дания и с други държави, трябва наистина да организираме едно изслушване за тези наистина неприемливи казуси. Надявам се следващия комисар на мястото на госпожа Рединг да дойде а, на това изслушване, за да говори за върховенството на закона, защото в крайна сметка за това става дума, за върховенство на закона, защото брутално а, деца биват отнемат от родителите, без съгласието на родителите и тук не говорим вече дори за права на човека, не говорим за европейски ценности. Не искам да казвам по-силни думи, но това много прилича на някои от тоталитарните режими, които вилнееха на континента преди години. Така че заедно с комисията трябва да стартираме идеята за една европейска инициатива на гражданите за забрана на отнемането на деца от семействата без съгласието на родителите. Не може да ни изправят пред свършен факт държавите членки. Неприемливо е това, това трябва да бъде прекратено като практика и това ще бъде наистина едно от най-неприятните неща, които ще оставим на следващата парламентарна комисия. Колега, няма да ви дам думата сега, защото знам какво ще кажете. Господин Майер. Господин Майер иска да се изкаже. Нямаме време. Господин Майер. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Съгласен съм с предложенията на колегите. Вносителят каза, много неща и от хуманитарна гледна точка нещата са напълно издържани. Необходимо е Европейския парламент да започне разследване за случващото се в Обединеното кралство. За съжаление не в този мандат, но в следващия законодателен състав на парламента трябва да се изпрати наистина мисия до Англия да разследва тези случаи. Подкрепям и предложението на господин Бощинаро да се направи едно изслушване, да се чуят всички тези случаи, за да може Европейския съюз да излезе с законодателство, което да избегне всички тези а, затъвания в а, правни осложнения. Подкрепям казаното от господин Бощинаро и трябва да изпратим мисия там. Вижте, след няколко месеца тази парламентарна комисия ще има нов състав. Ние ще пишем до правителството на Обединеното кралство. Настоящата парламентарна комисия ще го се обърне към местните органи на властта, както сме казали тук, и Мертън и другите. Настоящата комисия ще се свърже с госпожа Рединг като настоящ комисар и смятам, че координаторите на настоящата комисия трябва да обсъдят въпроса, за да се планира точно какво трябва да се направи незабавно. Европейската комисия трябва да направи нещо, както и новодошлите трябва да продължат да работят по въпроса. Смятам, че всички са съгласни. Много ви благодаря за изказванията. Продължаваме нататък. Сега в Нидерландия са след... Не, Франция. Ще се върнем към Нидерландия след малко. 13 точка. Госпожа Кристина Орус. Госпожа Орус, имате думата. Yes, I'm here. Okay. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател, представители на Европейската комисия, депутати. Казвам се Кристина Орус, с унгарско гражданство, аз съм майка. Моят живот и живота на децата ми са трагично преобърнато. След развода ми а, имах попечителство. Мислех си, че това е най-трудното. Из... Отидох от Франция в родната си страна Унгария, за да бъде дъщеря ми в безопасност. Но започна дело за отвличане на детето по Конвенцията за международно обличане на деца. Полицията върна дъщеря ми във Франция. 20 часа бе в линейка, след това бе поставена в приемно семейство повече от една година. Два пъти чаках екстрадиране, 41 дни бях в затвора. В Унгария ме обявиха за виновна лежах в затвора една година. Във Франция бях осъдена на първа инстанция отново за една година лишавана от свобода. Дъщеря ми не ме е виждала, не е имала контакт с мен вече три години. Как може да се случи това? Това познават мнозина от нас, независимо къ... с какво гражданство. Аз не съм отвличала детето си. Исках да опазя дъщеря си от един баща, който злоупотребяваше с нея. Исках да върна дъщеря ми в родната и страна. Това бе най-доброто решение. Закона бе на моя страна, но в крайна сметка пък точно той ме предаде. Днес искам да говоря за това да се свържа с жертвите на тази конвенция, която има парадоксален ефект. Колкото повече се докладват случаите, толкова повече можем да променим правния ред. Днес искам да разпространявам информация за това, как се нарушават правата на майките и децата. Боря се за дъщеря си, както и за другите деца, както и майки, които са жертви на такива международни случаи. Хакската конвенция за гражданските аспекти на отвличането на деца се създава през 80-те години на миналия век, като идеята е да се защитят децата от отвличане и да се защитят попечителите от това другия родител, който няма попечителство, да задържа детето в друга държава. Тази конвенция от Хага не прави разлика между родителите, които се грижат за детето и онези, които имат отговорност, но не са основни полагащи грижи. Така че ако бъде отвлечено детето от родителя, който полага грижи, има същите права, както и да речем един баща, който само има контакти с детето, а не е основния, който се грижи за него. Според мен трябва да се грижим повече за най-добрия интерес на детето. Много често делата са бързи за връщане на детето, но пък са и много брутални, когато започват технически аспекти да вземат предвес, превес, а не най-добрия интерес на детето. Връщането на детето трябва да не бъде позволявано, ако основните принципи на искащата държава не бъдат изпълнени, свързани с защитата на правата на човека и основните свободи, и отговарящия трябва ясно да докаже, че връщането на детето нарушава фундаменталните принципи на правата на човека. Испанският съд отказва връща на детето на базата на нарушаване права и свободи, като казва, че една бягаща майка не може а, да отведе детето си. в австралийски съда също така имат подобни постановления. Днес обаче конвенцията много често се използва срещу майки, които са основен грижещ се за детето. Унези, които са разписали тази конвенция, са приели, че отвличащия винаги а, иска да наруши правата на детето, но много често а, при отвличането грижещия се за него иска да отведе детето от един дом, където има домашно населие. Така наречените отвличания а, се случват, когато майките се опитват да избягат от семейно насилие и детето е с тях. Често също така се правят обвинения срещу малтретиращият, майката се опитва да си тръгне с детето, но така или иначе съда връща детето при а, малтретиращия баща. А, майката не може да се върне и съответно детето бива изпратено на приемна грижа. Прави се всичко това, като се смята, че приемната грижа, там където обичайно живее детето, е подходящото място, където да стои детето, докато не се разрешат обвиненията. В случаите, в които се пресичат международни граници, когато майката бяга от малтретиране или домашно насилие, майката бива третирана като престъпник, бива преследвана и съответно може да бъде хвърлена в затвора. Тя не се разглежда като жена, която търси безопасност за живота си и живота на детето си. Конвенцията, която се занимава с тази тематика, не разрешава проблемите на родители, които бягат, за да запазят себе си или децата си от малтретиране. В много случаи закона дори увеличава риска за онези, които са жертва. Конвенцията превръща всяка жертва, която отива в чужбина с детето си, обект на незабавно връщане. Вносителят трябва да установи е, основание за завеждане на дело прима фация, е, за да удовлетвори исканията за това, че е отвел детето от основното му местообитание. Ако една жертва а, изведе детето си от страната, за да избяга от домашно насилие, всъщност не прави нищо престъпно. Една майка извежда детето си от страна, където бащата заплашва детето с смърт, всъщност не го отвежда от неговото обичайно местообитание. обитание по Хавската конвенция обаче това е така. Рамката на конвенцията иска такъв тип отвличания а, от родители, да се погрижат за детето си и всъщност а, се създава единствено института на това, че родителя отвлича детето за собствена полза, за да спечели попечителство или нещо друго. В случая обаче връщането на детето, което се иска от бащата, който е малтретирал детето или майката, остава незасегнат. Тогава връщането като съдебно средство заплашва безопасността на детето и на майката, както и добруването на детето. Реформата на Хакската конвенция е изключително важна задача. Целта на Европейския съюз е да създаде последователност на законодателството, нормите, стандартите, практиките в държавите членки и Сигурно е голямо предизвикателство да се хармонизира семейното право. Швейцария не е член на Европейския съюз, връзките с държавите членки остават обаче изключително важни. 2007 година Швейцария предприе решителни действия за защита на децата, които са жертва на прилагането на Хакската конвенция. Парламентът на Швейцария прие федерален акт и Този акт влезе в сила 2009 година, като в него се дават указания на швейцарските съдилища за това как да третират непоносими семейни обстоятелства. Също така се назначава представител за детето в такива случаи на отвличане. Договорните страни по хакската конвенция трябва да следват примера на Швейцария и да приемат подобни решения. Това, което се случи в Швейцария, всъщност беше да се разгледат два казуса, които се използваха като прецедент. Швейцария предлага да се допълни текста на конвенцията по член 13б. След първото заседание на първата комисия се преразгледа прилагането на тази конвенция през 2006 година. Швейцарската конвенция предложи един работен документ, който се нарича завръщане или връщане и най-добри интерес на детето. Така се дава възможност на съда да откаже връщането на дете, ако не са спазни следните критерии. Връщането не е в най-добрия интерес на детето. Отвличащият родител не може да се грижи за детето в постоянното местоживеене поставянето под приемна грижа не е в най-добрия интерес на детето. За съжаление, това предложение бе отхвърлено. Само две изречения още. Швейцария показа, че хакската конвенция всъщност се тълкува прекалено тясно в отделни случаи, което води до изключително неприятни последствия за децата. Тези случаи са свързани най-вече за случаите, когато отвличащия детето е онзи, който полага основни грижи за него. От друга страна, трябва да кажем браво на Швейцария за това, че назначава защитник на детето, когато двете страни, майката и бащата, са страни по дело по Хлакската конвенция. По този начин се премахва участието на родителите и съответно съдът може да действа по своя осмотрение и да защити най-добрия интерес на детето. Хакската конвенция, чиято цел само едно няма да можем да чуем други вносители. Имаме под час и половина. Съдилищата в Европейския съюз трябва да разгледат швейцарския пример, защото той допринася за по-доброто прилагане на Хакската конвенция, като се назначава адвокат на детето. Now the commission, please. Сега нека чуем комисията. Моля ви, бъдете кратка. Благодаря ви. Госпожо председател, благодаря на вносителя на петицията за изчерпателното представяне. Първо ще кажа, че е много жалко, че сте имали толкова много трудности в момента детето ви е във Франция. Разбираме, че много от родителите, представили своите случаи днес, се чувстват изключително разочаровани. Нека ви уверя, че комисията с удоволствие ще направи всичко по силите си по посока на един по-убедителен инструмент. Но, нека също така кажа, че за съжаление, комисията се ограничава до своите правомощия. Тя трябва да се придържа към това, което вече е влязло в сила като законодателство и да следи за изпълнението му. Не можем да се позоваваме на норми, които още не са приети. Понякога държавите членки имат различни позиции, те не стигат до съгласие за това какви норми да се приемат в семейното право, което е една много деликатна област. Именно тук всяка държава членка се опира на своите социални, културни, национални традиции. Не се опитвам да оправдая комисията, Искам просто да обясня, че ние също желаем да направим повече, но нашата задача е само да бъдем тези, които предлагат новото законодателство. Ако то не се приеме, няма какво повече да направим. Ето даде се пример с осиновяването. При осиновяването знаем, че няма да се стигне до консенсус, няма да има хармонизирани правила за осиновяването и за това е безсмислено комисията да изразходва средства, за да работи по тази тема или да губи времето на евродепутатите. С всички тези уточнения, нека кажа, че представената петиция включва и позицията на унгарския съд, който определя случилото се като отвличане. Това е съгласно законодателството в сила. Според носителя на петицията, законодателството е несправедливо, но комисията не е институцията, която може да се произнесе по Хакската конвенция и да каже доколко тя е удачна или не. Тя се придържа единствено към регламента Брюксел 3, който допълва конвенцията, приета от държавите членки. Хубаво е да знаем какво мислят гражданите и вносителите на петиции, но за съжаление възоснова на Хакската конвенция, както се прилага, унгарският съд е решил, че наистина има случай на отвличане, в резултат на което и Съдът на правата на човека в Страсбург е стигнал до решението, че връщането на детето във Франция е станало необосновано късно. И унгарският съд и Съда по правата на човека в Страсбург не подставят под съмнение определението за отвличане. Що се отнася до комисията, тя не може да съди работата на съдилища, независимо дали те са национални или европейски. Вие казахте, че може би е имало насилие, но ние не можем да казваме дали това е случай на отвличане или не. В крайна сметка имаме три инстанции на съдебната власт в Унгария и трите инстанции определят случилото се като отвличане. За това, за жалост, не можем да направим кой знае какво. регламентът Брюксел 3 не може да се прилага при отвличания. Много е тъжно, че вие трябва да пътувате. Добре, казва председателката, можете ли да ни представите някакво предложение? Вие много хубаво обяснихте защо нищо не може да направите, но какво е решението? Комисията разбираме защо сте разочаровани, но вие трябва да разберете и нас. Хакската конвенция, е международен инструмент, прият от държавите членки. Председателката добре, но нека видим какво пък може да направи Комисията, Съвета и Европейския парламент. Иначе всички можем да се оправдаваме. Госпожо Гюнц, не се оправдавам, казва комисията. Председателката, нямам предвид лично вас. Госпожо Гюнц, да, знам, че Заседанието днес е много емоционално. И децата и родителите се губят в този правен лабиринт. От една страна, приемам извиненията на комисията. Наистина комисията не е някакъв върховен съд, но не мисля, че е вярно, че комисията пък нищо не може да направи. Можем да помислим за това как се разглежда такива дела, защо се стига до положение, при което майката не може да вижда детето си три години. Разбирам, че на международно ниво няма как да се намесите, но ние искаме да направим това картиране на Европа. Не става дума само за Обединеното кралство, но и за Франция и за други държави. Нека да видим в работната програма на комисията залегнали действия. Картиране, регламент. Не го виждаме обаче. Обикновено ви се представят тези случаи, вие казвате много съжаляваме, но нямаме правомощия. Това не е вярно. Вие имате правомощия. Има и проблеми, свързани с обучението на полицията и други трансгранични въпроси. Все пак комисията трябва да изработи някакъв работен план. Благодаря ви, господин Залески. Госпожо председател, накратко, мисля, че цифрите говорят. Имаме всички тези случаи с деца. Те не са напълно сравними, но до някъде ми напомня за ситуацията в Украина и Путин. Децата с родители с различно гражданство все пак трябва да получат внимание и, и е добре да се направи нещо в глобален план от бъдещия парламент, защото имаме хиляди такива случаи, те ще стават все повече. Оказва се, че обикновено съда е на страната на родителя от приемната държава. Обикновено това са западни държави, и като че ли по-високия економически статут на западноевропейските държави членки също се оказва фактор, но това не е свързано непременно с добруването на детето. По-бедните държави са обикновено източноевропейските държави. Трябва да си даваме сметка е, за този дисбаланс. И комисията също трябва да мисли за глобалните политики. Защото иначе всичко това се губи по веригата на нас. Ни трябва една глобална политика и е добре следващият парламент да говори по-убедително по тази тема. Това е задължението на комисията ни. Благодаря, госпожо Ветман. Аз отново съм шокирана, че комисията не може да се намеси при опазване на правата на човека. Когато са погазени правата на детето или майката, трябва да се намери начин те да бъдат защитени. Най-важният дълг на майката е да опази детето. И когато бащата е заплаха, няма какво да се обсъжда. Разбира се, че ние не сме съд, но Европейската комисия трябва да се застъпи за правата на тези хора и най-вече за правата на децата. И тук опираме именно до такива права. Ние трябва да зачетем правото на детето да живее свободно. Това е нашето задължение. И мисля, че тук трябва да работим много. Да, като че ли съдебните дела се протакат неимоверно. Защо да няма регламент, съгласно който съдебното дело да не може да трае повече от определен период – Благодаря ви. Накратко, госпожо председател. Уважаеми колеги, сигурно си спомняте, че наскоро говорихме за русофила Меганогастер и казахме на Европейската комисия. Ето, това малко насекомо може да пресича всякакви краници. Какъв е контрола? тази дрозофила е покрита, обхваната е от европейското законодателство, но децата не са. Добре, казва комисията. Много е тъжно, че има такива случаи. Това са човешки драми, но нямаме правомощия. Иска ми се комисията да даде поне насоки на държавите членки за тяхното поведение. Това са нашите държави членки. Става дума за европейски граждани и за техните деца. Родителят. Единият родител има едно гражданство, другият родител има друго гражданство и тук трябва да се търси решение когато има проблем, но комисията не излиза с никакви идеи, не събира информация от държавите членки. Много е лесно обаче да се каже, е, съжаляваме, няма как да направим каквото и да било. Ние мисля, че трябва да можем да направим нещо. Аз съм убеден, че Европейският парламент ще прояви желание да работи заедно с комисията и да се намери начин за правно уреждане на проблемите на тези деца, както направихте за дрозофилата меланогастер. Да, може би сравнението не е удачно, но то показва много добре огромната празнина в действията на Европейската комисия. Ние можем да определяме размора на морковите но не и да намерим решение на такива трагични проблеми, които засягат хората. За това става дума. Не може комисията само да казва, вързани са ни ръцете, нищо не можем да направим. Парламентът ще работи с вас, той е на ваша страна, но спрете с тези оплаквания, как нямате правомощия – по-добре е да се мисли тогава за друга система, защото през май европейските граждани в нашите държави, включително и тези майки и бащи, ще си зададат въпроса какво могат да направят тези хора, за да решат моя проблем. А ние какво ще кажем? Ох, чудесен е този Европейски съюз, няма нищо по-хубаво, но когато се намесят някакви органи и злоупотребяват с властта си, ние нищо не можем да направим. Ами променете правилата за Европейската комисия. Нека ви напомня, казва председателката, че имаме и вътрешен пазар, свободно движение, имаме норми за културните паметници, но има проблеми с осиновяванията. Вие искате ли думата сега? Благодаря ви. Мисля, че това, което искам да кажа е малко по-положително. Така или иначе има ги и двете страни на монетата. Защото държавите членки също имат своите правомощия, те защитават своя правен ред – и разбира се, ние обсъждаме различните случаи, но в контекста на регламента Брюксел 2. Същевременно комисията трябва да знае, че в Германия, Дания и други страни имаше проучвателни мисии, но държавите членки винаги казват, това са наши собствени национални правомощия. Много ви благодарим, че ни посетихте, но това си е наша отговорност. Държавите членки търсят различни мерки, те се отнасят много неохотно към подобни опити и за това трябва наистина да се мисли за точното правно основание. На второ място говорим за правата на детето и знаем, че са тези, тези ситуации, когато има разводи, раздели на родителите, са много трудни. На мен ми се струва обаче, че новият парламент ще трябва да работи в тази област заедно с комисията и да търси някакво подобрение на правата на децата в Европа. Така или иначе аз не съм юрист, вече ви го казах, но е ясно, че има много тъжни истории. Ние ги чуваме от хората, установяваме тези трагедии по време на проучвателните си посещения. Много е важна, разбира се, и гледната точка на детето. Когато едно дете прекара 10 години в определена страна и израсне там – естествено, че то се привързва към тази страна. Когато единият от родителите се връща в страната по происход, нещата също са различни. Ясно е обаче едно, че като че ли ситуацията се влушава. Необходимо е да има и консултиране. Да се казва, когато сте живели 10 години със своя съпруг или съпруга и след това напуснете страната, това е грешка. Необходимо е и да се обяснява кога би се стигнало до обвинение в отвличане. С други думи, има нужда от правни консултации, за да се сложи край на подобни случаи. Проблемите са най-разнородни, разбира се, но това беше общия ми коментар. Опитвам се да се придържам и към даденото ми време, но това, което чухме, няма как да не ни прави емоционални. Необходимо е да работим заедно и да мислим за правно уреждане. Благодаря ви, господин Яр. Ще ви дам думата госпожа Бадия. Сега преминаваме към 12-та точка. Тя е свързана с Холандия. Госпожа Антонова присъства, нали? Всъщност, Антонов. Извинява се председателката. Приздо! Заповядайте. Европейската комисия казва, че не може от, да, и, да изиска от а, Нидерландия да освободят моя брат и сестра, тъй като, цитирам, държавите членки сами трябва да осигурят спазването на човешките права, които проистичат от международни а, споразумения и вътрешното законодателство и съответно комисията не може да коментира по човешките права въпросите, свързани с човешките права, свързани с носителите на петицията. Това показва, че Европейската комисия има двойни стандарти по отношение на човешките права. Има много случаи, които изискаха е, освобождаване. Брат ми и сестра ми бяха им отнети всички човешки права, само защото езика, който говориха, беше руски. Моя брат и моята сестра им беше е, забранено да говорят на руски помежду си, с единствена цел да забравят корените си. Това е нарушение на основните човешките, е, човешки права, форма на фашизъм. И майка ми и ние апелирахме два пъти и е, различните социални органи и а, работници бяха намесени, а, организациите а, отнеха децата без да спазят а, съдебните решения. Подадохме а, официално оплакване срещу а, съдията и в писмен отговор вероятно заслепена от собствената си а, арогантност, тя отговори, че смята, че Висшия съд не си е свършил работата, като е а, дал правата на майка ми. Та, тази млада, новоизлюпена а, служителка си позволи да се прави на върховен съдия. Държава, която дори не е член от Европейския съюз, Европейската комисия освобождава някой от затвора, а тук нищо не може да направи, за да обедини семейството. Вие, когато се връщате в удобните си домове, моите брат и сестра ще са в ада, така както наричат мястото, където се намират и не могат да ядат каквото искат. Смятам, че това позво показва, че за Европейската комисия волтажа на някакви кружки е по-важен от правата на децата и на семействата. Сега ще видим видео, казва председателката, във връзка с тази точка от дневния ред.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 сигнализирах за това видео. Това се, аз го заснех. Това беше случай, когато бяха отнети брат ми и сестра ми. След това беше издадена заповед за задържане за мен с решение, че аз съм терорист и заплаха за националната сигурност. След няколко дни преследване отеглиха обвинението и стана ясно, че съдията, която издаде тази заповед беше в а, много тясно сътрудничество с социалните служби, т.е. става въпрос за тактика на сплашване. Комисията има думата, каза председателката. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, смятам, че всички сме еднакво ужасени от тези, от видяното. Това, което мога да кажа е, че наистина много съжалявам, че единственото, което мога да кажа на сина на за, вносителя на петицията, а, всъщност единственото, което мога да направя е, че в случая а, Европейската комисия може да реагира единствено, когато има нарушаване на европейско законодателство. А в случая става въпрос за осиновяване, отнемане на родителски права и това не е законодателството на Европейския съюз. Даването на попечителство, организация на упражняването на тези права, ролята на органите за закрила на детето, това не са обекти на европейското законодателство. И също така дискриминацията на основа на националност единствено се забранява, когато попада в рамките на европейското законодателство правителството. В този случай единственото, което мога да повторя е това, което няма да иска да чуе сина на а, вносителя на петицията, а именно, че комисията нищо не може да направи. Председателката явно имаме а, пропаст в законодателството, която трябва да бъде запълнена. Госпожа Данука има думата. А, госпожо председател, продължавам буквално вашето изречение. Смятам, че ние не искаме като че ли да преодолеем тази пропаст в законодателството. А според мен все пак има нарушаване на основните принципи на Европейския съюз. Свободно движение на хората си, свободно движение на работниците. Тук слушаме граждани от Източна Европа, Западна Европа, които работят, които са в друга държава членка за работа. Нали? Те живеят там, постоянно пребивават и а, в случая а, на латвийските а, граждани, в случая на Елена Антонова, те всъщност а, получават информацията, че има опасност да отидат за работа в друга държава, защото детето ви може да бъде отвлечено. И това, което каза колегата Кинга Гюнст, че ние трябва да се оповем на този принцип – не е нужно да говорим само за законодателство за осиновяване на деца, а да говорим за правото на свободно движение на работниците. Тези работници имат семейства, имат деца и тези деца също имат права. И продължавам и второто нещо, което искам да кажа, опитвам се да съм кратка. Поведението на комисията. Това, което виждаме. Толкова много представители на комисията цял ден, работите и не искате дори нормално да осъществите контакт с съответна държава членка. Говоря за случая Антонова. Тук а, за втори път разглеждаме тази петиция в рамките на една година. Първото разглеждане на този случай беше през февруари миналата година. И по време на този период комисията дори не успя нормално да поиска отговор от държавата членка. Само едно писмо е пратено до Нидерландия и отговора е чисто и просто а, игнориране на а, комисията и Европейския съюз. А, Министър от Нидерландия каза, не, не, това не е единствената причина те да бъдат отнети от семейството, тъй като говорят е, е, своя майчин език. Има и други причини, така че няма нарушаване на международното законодателство. Това е вътрешен въпрос за Нидерландия. И комисията, вие служителите в комисията дори не успяхте да пратите второ писмо на същите тези адресати, за да кажете това не е задоволителен отговор. Моля, отговорете както трябва. По същество, а не просто така. И дори сега в досието нямаме съответния отговор от властите от Нидерландия. Имаме решение и в полза на а, вносителите, имаме и юрист, който следи случая, но за съжаление властите в Нидерландия напълно а, ни игнорират, а ние се усмихваме и нищо не правим. Това е ужасяващо. Разбира се, подкрепям идеята да осъществим поручвателна мисия в Великобритания, тъй като има много случаи от там, но това е въпрос в а, старите държави членки. Често мигранти, а, работещи от Източна Европа, които отиват в Западна Европа и наистина е много опасна тази тенденция за отвличането на деца. Трябва да се справим с нея, като използваме всички инструменти, с които разполагаме. Комисията, имате ли нещо да добавите във връзка с обсъждането до момента? Ако искате да кажете още нещо. Ако мога аз, а, вие предложения, нашия комисар Рединг а, предложи да се отхвърли член 51, да не се отнася действието само а, до европейското законодателство и аз предлагам всички да лобираме да се отмени действието на член 51, за да може да действаме, когато става въпрос дори не само за европейското законодателство. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Когато се опитвах да отговоря на другия вносител на петиция, се опитвах да кажа, че конференцията по е, конвенцията от Хага има работна група за случаи на е, отвличане с особено насилие, така че може би там може да попадне случая е, от госпожа Орус. И така, комисията наистина не можем да направим кой знае какво, но това, което можем да направим все пак е да работим с с мрежата за следно сътрудничество по гражданско-правни въпроси, където се срещаме, обсъждаме случаи за осиновяване, за отвличане. една от темите, която, които смятаме да обсъдим вътрешно и да видим повече в дълбочина как във всички тези случаи с социалните служби можем да се справим, начина по който се дават правата за достъп, как се осъществяват, може би би могло да се говори за някакъв общ подход, как да се дават и осъществяват тези права. И също така в заключение съжалявам, че не мога да видя имената на депутатите. Той си тръгна, но искам да му благодаря за това, че той припомни, че все пак има и международни организации и конвенции, понякога дори което смятаме, че е морално и етично имаме право да вземем а, детето си, понякога може да се окажем в ситуация на отвличане, така че е хубаво да се консултираме с експерти, за да видим как трябва да се действа. Понякога не са съгласни с нас юристите. Благодаря, казва председателката. А сега много бих искала да благодаря на всички вносители на петиции за това, че са тук днес. Депутатите, които участваха в днешната дискусия, представителите на комисията, които все пак спомениха за своите трудности за справянето с пропуските в законодателството. В заключение, координаторите ще подготвят писмо до госпожа Рединг. В това писмо ще бъдат почетани не само случаите от Единеното кралство, но също така ще говорим за натиск а, за да може комисията да преосмисли начина по който действа, така че да се решат всички тези случаи, за които говорихме днес, колкото може по-скоро. Иначе се застрашава европейската идея. Давам председателското място на колегата и ви благодаря за участието. Vamos a ver, hay una petición, yo les pregunto a los, a los compañeros. ¿Qué quieres? Me dice el secretariado que como... ¿Y И така, секретариатът ми каза, има група петиции, свързани с кражба на бебета в Испания. Но така или иначе вносителите не присъстват. 17-та петиция, следващата е една петиция, свързана с строителство на депо за отпадъци в района на Ямбол, България. Затова предлагам да преминем към тази точка и ще попитам първо колегите дали ще са съгласни да дадем дума. <coughs> No, eh, presidente, no, yo lo que quería es dejar lo siguiente claro. Eh, el problema de las peticiones de los niños robados, que es del punto 16,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 Системата се рестартира, сега ви трябва да ни чувате вече. No, decía que el punto 19 se Това, което казвах, колеги, е, че 19-та точка е свързана с различни асоциации, които се борят срещу едно изключително сериозно явление в Испания – още от гражданската война, началото на демокрацията 70-те години става, за, става дума за кражба на деца. Както знаете, има законодателство в някои региони, които се казва, че това е един от, едно от престъпленията на режима на Франко. Проблемът е всъщност, че вносителите ги няма. Е, явно координацията не е била добра, така или иначе това, което трябва да се опитаме да направим, е да се ангажираме, че ще обсъдим този въпрос в присъствието на нашите вносители. Това трябва да бъде направено официално. Не знам дали в този законодателен мандат или на следващото заседание трябва да поканим вносителите, за да засегнем тази тема. И така, това е предложението на господин Мейер тази, тези петиции да бъдат отложени, докато а, можем да ги разгледаме в присъствието на вносителя. Аз не съм против това, което каза господин Майер, но аз исках да се изкажа по този въпрос. Ако се занимаваме с тази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 No, hay. toma, toma, toma. Vamos. ¿Me oye con este, con este micrófono? Eh, señora Zdanoka. Мадан Здановка. Госпожа Зданока има думата. Извиняваме се, отново имаше рестартиране на системата. Коресте микрофоно. Има ли сега превод? Си. Окей. Muy bien. Voy утилизар utilizar este micrófono, entonces me... Добре, сега ще пробваме с друг микрофон да се говори. Господин Гарсес. Казаха ми да ви дам думата по този въпрос. След като ви чуем, ще вземем решение. Така че нека да чуем какво ще кажете. На английски ще се изкажа. Подкрепям предложението на господин Мейер. Смятам, че трябва да отложим дискусията по тази точка, докато тук дойде и вносител. Чудесно. Добре, сега давам думата тогава на господин Гарсес. Само за минута. Само за минута, защото дебат няма да има. Просто обяснете вашите аргументи. Не, първо дамите. Аз съм съгласна да отложим, за да бъдат тук вносителите. Но нещата трябва да бъдат изяснени, защото вносителите си са останали с впечатлението, че не са поканени и това трябва да бъде изчистено. Така че, за да не остават а, хората с впечатление, че парламента не ги е поканил, това трябва да бъде направено. Въпросът трябва да бъде разрешен. Благодаря, госпожо Аяла. Сега секретарията ще обясни какво се е случило с тази петиция. В момента, в който бе взето решението, тази точка да бъде включена в дневния ред, се свързи с всеки един от вносителите, които са тук в списъка, както се свързахме и с представители на асоциациите, които се видяхме преди седмица. Всички те са информирани за настоящото заседание. Част от тях дори разбраха, че ако имат проблеми с финансите, ще видим дали няма как да им помогнем. А, така че за съжаление, е тяхна отговорност дали присъстват или не. Ние не можем да ги принудим. Всички обаче са информирани за това кога и какво се случва. Muy bien. Гарсес. Eh, Господин Гарсес. Sí, gracias. Sobre este mismo tema. Благодаря. По същата тема два въпроса. Първият е по-официален, вторият е по същество. Пред мен е писмото, което е изпратено от секретарията до комисията по петиции, всъщност до господин Едуардо Рая. Това е едно писмо с датата 3 март. Господин Рая трябва да, предло... да изпрати своя отговор преди 5 март. По отношение на това дали ще присъства на 19 март. Така че наистина много кратък срок сте дали за да бъде съобщено. Нямало е време да се реагира. Нито пък е можел човека да отговори. Така че в бъдеще такъв тип обмен на писма трябва да дава възможност да дава достатъчно време да се подготви вносителя и съответно да присъства, да даде своя отговор така както трябва. Това е формален въпрос, мисля, че лесно може да се разреши той. Просто трябва да внимаваме малко повече за сроковете и за това кога, какво се разглежда. Искате ли секретарията да отговори на този въпрос или преминавате към следващото? Как искате да работим? Всеки един от вносителите е получил писмо, включително нези, които, за които нямахме формален адрес, а писмо електронна поща също бе изпратена. Втория въпрос. Добре, това лесно ще се разреши в бъдеще. Вторият въпрос. Той е по същество. Изчетох отговора на Европейската комисия. Ще помоля за следващото заседание на Комисията по петициите, комисията да направи, Европейската комисия да направи следното. На следващото заседание на нашата комисия, когато се повдигне този въпрос и тук са вносителите, бих искал да помоля Европейската комисия да не се ограничава за това да каже само, че не е компетентна и не може да се занимава с този въпрос. Точно обратното е. Ще помоля Европейската комисия да положи усилия да намери правно основание, което съществува по-настоящем и да направи правно, техническо, издържано усилие да намери необходимите аргументи а, за това да не отказва да се намесва. Защото е много е лесно да се каже, не сме компетентни, държавите членки е, имат компетентност и така нататък. Това е изключително важен случай. Много информация има, много неща се знаят, доказани са многократно трудности за това да се стигне до дъното на проблема, затова е необходимо Европейската комисия, зачитайки хартата на основните права в Европейския съюз, да намери механизъм, който и е възможност да се намеси. И това е конкретно искане, което ние, депутати в Европейския парламент, правим. Европейската комисия не може да казва само ние не сме компетентни. Трябва да има професионално правно издържано усилие, което да дава възможност на комисията да се намесва когато съществуват, разбира се, правни възможности. Ето това беше искането ми към комисията, така че на следващото стане на комисията по петициите, когато имаме тук Европейската комисия пред себе си, тя да отиде малко по-нататък, а не само да реагира негативно, както прави. Благодаря, господин Гарсес. Благодаря, че споменахте това. Това ще бъде записано. Преминаваме към петиция 17 подадена от господин Димитров с българско гражданство относно строителство на депо за отпадъци в района на Ямбул, България. Господин Димитров, имате думата. Къде е господин Димитров? Ето го. Заповядайте. Добре дошъл в Европейския парламент. Моля ви по-кратко да говорите, защото ни притиска времето. си Благодаря ви, господин председател уважаеми членове на Европейския парламент. Аз се подготвих за тази петиция, написал съм няколко страници, но няма да ги чета, за да спечелим време. Така или иначе има две страници, които изброяват направените нарушения. Вие много добре разбирате, че тези 2614 подписали петицията са жители на града Ямбол и прилежащи села и те трябва да знаят точно какви са техните права. Защото в този случай при изграждането на депото е очевидно, че не е направена оценка на въздействието на околната среда и няма никакъв документ, който да доказва такава оценка. Знам какво каза комисията преди една година. Имаше един частичен проект само за разширяване на депото за град Ямбол. По този проект обаче се присъединиха 548 населени места. Следователно депото се напълни за по-малко от 6 месеца. Бяха отпуснати 15 милиона евро, за да се намери решение, но напълване на депото за по-малко от 6 месеца очевидно не показва реално свършена работа. Освен това, ние разполагаме с доказателства, както може да се очаква. Аз ще ви ги представя, защото искам да бъда наистина кратък. Но така или иначе, необходимо е да се отчете, че не е имало оценка на въздействието, че не са отчетени съответните жилищни места, населени места, че също така това депо е на 3 метра от жилищни сгради. Не мисля, че е свършена както трябва работата по този проект и той наистина застрашава нашето здраве като че ли мафията иска всъщност да открадне тези пари и ние да жертваме живота и здравето си заради нея. Нямаше оценка на въздействието, не се видя как ще бъде увредена околната среда. Дават ни се документи, които обаче изобщо не съдържат точни данни. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че бях наистина кратък. Аз не искам да предам хората, които проявиха доверие към мен. Е, Благодаря. Сега давам думата на комисията. Благодаря ви, председателю. Получихме много плаквания, жалби, информация не само от вносителя, но и от почитаеми евродепутати. Става дума за този проект за изграждането на Ямбулското депо за отпадъци. Както вече ви е съобщено и както казахме на вносителя, за момента не сме успели да намерим никакви доказателства за нарушение на съответното законодателство на Съюза, свързано с ОВОз. Що се отнася до всичко това ви бе подадено. Ще ви предоставим своите наблюдения върху казаното от вносителя. И ще отворя една скоба. Що се отнася до оценката на въздействие върху конта среда или овоз, или несъществуването на овоз, има стар овоз, който е извършен и по българското законодателство той все още е в сила. И що се отнася до прилагането му, Зная много добре разпоредбите, свързани с закона за околната среда. Казвате, че не е валиден. Аз трябва да кажа, че този увоз е валиден. Има си практика и в съда на Европейския съюз, че за овоз проведен преди датата на влизане в сила на законодателството на Съюза, за България това е 1 януари 2007 година, Европейската комисия не може да започне никакви процедури или производства. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Колегата поиска думата. Благодаря, благодаря ви, господин председателю. Аз познавам господин Димитров и съм бил там на место. Депото за отпадъци е проект на Община Ямбул и Министерство на околната среда. Осъществена, осъществен без съгласието на жителите. Разположено е на едва 170 метра от къщите на хората. Явно избраният мод е твърде интригуващ за някой или апетитен за някой. Надявам се комисията много точно да ме разбере, защото ако някой изхвърли буклуците си, чуж човек, пред вашата врата, на 3 метра или на 100 метра, аз съм сигурен, че всеки един от вас би реагирал. Защо ви казвам тези неща? Защото според мен информацията, която вие получавате от нашите власти е невярна. Не е възможно да е спазен какъвто и да било ОВОС или каквото и да било там, какъвто и да било европейска регулация, след като буклуците се изхвърлят пред вратите на хората. Като доказателство ще ви кажа, че това не е прецедент. Това е нещо, което се случва на още няколко други места. И в Джерман, и в Баня, и в е, село Ракитница. Когато го аз разговарях с заместник министра на околната среда и водите, той ми каза за едно от местата, че там нямало гора. И аз му казвам, не е нужно дори да ходите до там. Може да натиснете Google Word и ще видите, че там има вековна гора. Той казва, не е възможно моите специалисти ми докараха, че там гора няма. Затова не ставайте част от лъжата, която се опитват да ви внушат. Трябва да направите справка с документите, които имат тези хора и документите, които са ви подадени от управлението в България, защото е много вероятно да ви мамят. И по този начин да мамят тези хора, които губят вярата си в европейските институции. Защото на мене ми писна през всичките тези години, които съм тук, комисията да казва няма нарушения или нямаме нужда да се намесваме или нямаме права да се намесваме. Смятам, че която властите ви подават информация е грешна и вие трябва наистина да направите всичко възможно на някого да бъдат издърпани ушите, защото там има противоречия с закона. Не е задължително да гледате нагоре, все едно аз говоря някакви глупости, а наистина да го проверите, защото аз живея в тази страна и знам, че там законите са, както се казва, врата в полето, коя, които никой не спазва. Нито една друга европейска страна не би допуснала да се случи това, което се случва в моята страна. Трябва да ви кажа, че тези хора не са дошли тук да критикуват Европейския съюз. Те са дошли на едно единствено место просто да изплачат мъката си и да очакват помощ, да очакват правосъдие, да очакват справедливост, защото те не могат да я получат в тази страна. За жалост. Затова те са тук. Те не са тук да критикуват или да се карат, или да обясняват нещо. Те са да ви помолят на колене да направите нещо. Защото помислете, просто застанете на тяхно положение. Някой идва и хвърля пред вашата врата целия си буклук. Как бихте реагирали вие? и ви казват всичко е наред, всичко е прекрасно. Аз мятам, че това е което трябва да направим, защото това са европейски граждани. И веднъж за винаги комисията трябва да покаже, че има силата да защити своите европейски граждани, а не да защитава някакви виртуални интереси на самата комисия. Много моля, наистина, веднъж за винаги да направим тези хора да повярват в европейските институции. Аз се надявам, да дадете отново думата на господин Димитров, защото той се опита да влезе в една чиста технология. Накарайте го да говори от сърце, от сърце, защото аз знам, че от това сърце капе кръв. Защото той е живял в Европа и е дошъл да инвестира. Той има една от хубавите къщи в, в, в, в Ямбол. И пред неговата къща са отишли и са направили депо за отпадъците, са направили буклучарник. Защото идеята е, първо това не е е, решение за дълго време, това е за едно кратко време. Те просто искат да направят земите на ниска цена, защото това е едно временно решение и да вземат прекрасните имоти, които се намират там. Това е, което се случва, защото аз съм там. Не дейте да ставате бюрократи, защото това ще накара хората да не вярват в Европейския съюз. Много ви моля, направете нещо за хората на Европа. Благодаря ви. Благодаря ви, господин благодаря ви. Искам да ви цитирам част от отговора на комисията. Комисията обясни, че изпълнението на този проект е, в района на град Ямбул ще бъде разгледано, особено на втория му етап. Казва се, че първият етап е изпълнен преди присъединяването на България към Европейския съюз и директивата за ОВОС не е била пряко приложима, така че тук няма санкция. Това трябва да се уточни на първо място. Комисията обаче казва, ние не отговаряме за първия етап, добре, но са важни националните процедури. И що се отнася до първата част от петицията, ние трябва да видим дали в България е изпълнена съответната процедура, дали има национална петиция, дали въпросът е отправен към омбудсмана. Това е първия въпрос. На второ място – ако става дума за преднамерени лъжи или непълна информация, ако това, което е предоставено на комисията не е коректно, то трябва да ни се каже, че информацията от България е невярна. Има и още нещо. Комисията казва, че изпълнението на проекта ще бъде следено, но така или иначе за първи етап си отговаря България. И там се прилага националното законодателство, а при самото изпълнение на проекта вече се следят европейските норми, директивата за местообитанията и така нататък но наистина трябва да се следи дали няма нарушаване на европейското законодателство. Вносителят на петицията твърди, че са нарушени европейските норми и това трябва да бъде проучено. Не мисля, че вносителят на петицията трябва да си тръгне след като ние кажем, че нищо не можем да направим. Добре, за първи етап не можем, но за втория имаме отговорност. Bueno, yo creo que como otras muchas ocasiones... Самият аз смятам, че както и в други случаи, комисията си измива ръцете. Това се случва с множество от петициите, разглеждани от нашата комисия. Но тук има въпроси от ключово значение. Както често прави, комисията се опира единствено на информация, получена от националните органи, в случая българските органи. Не разбирам обаче как може да знае, че информацията е коректна, че няма нещо изпуснато възможно е тя да е спорна. Това искам да кажа по аргументите на комисията. Има и още нещо, тук са използвани европейски средства. И след като става дума за европейски средства, ние трябва да контролираме, да сме сигурни, че тези 13 милиона евро, които ще се използват за депото, са използвани коректно. А какво се оказва? Депото се е запълнил бързо. Ми това е некоректно използване, пилеене на европейски средства. Що се отнася до ОВОз, то това е изискване. Имаме оценка на въздействието върху околната среда. И тази оценка е направена преди. Но ние като комисия по петициите би трябвало да поискаме от Европейската комисия пълно проучване, да се види какъв е бил обхвата на проекта, какво точно се е случило. Не може комисията да си затваря очите пред това, което се случва в България. А комисията по петиции трябва също да започне своето проучване, защото това не е първия случай на неадекватно управление на екологичните ресурси в България. Госпожа Йотова. Благодаря, господин председател. Към аргументите на колегите ще добавя и своето категорично решение, че тази петиция няма как да бъде затворена. Още повече, твърде формално Европейската комисия е поискала данните от е, българските власти, като не са отчетени и още, дни, е, още един факт е, че в е, хода на осъществяването на този проект той многократно е бил променен. В крайна сметка ние не знаем кой е окончателният проект и дали са спазени всички европейски норми. Очевидно нашата комисия е последния пристан и последното място, в което тези хора търсят защита – а, искам да прибавя към аргументацията, че за съжаление България вече, към България вече има наказателно дело за нарушаване на директивата за отпадъците, тъй като района на Ямбол не е единствения, който има подобни проблеми. А, няма как да се съгласим, че това депо ще бъде построено на няколко метри от живе, живеещи хора, съвсем цял квартал, цяло населено място. А, и не можем да приемем аргумента, че комисията не е тази, която отдава местата за строежа на отпадъците, защото в нейните правомощия е да се осъществява по-голям контрол. Затова струва ми се, че тази, комис... че тази петиция трябва да бъде продъл... че проблемите свързани с тази петиция трябва да бъдат продължавани, да бъдат наблюдавани и се нуждаем от повторна експертиза от страна на Европейската комисия, доколко и как е нарушено законодателството и как трябва да се разреши конкретния случай. Gracias, señora Yotova. Con lo, con lo, Благодаря ви, госпожо Йотова. И слушахме нашите парламентаристи. Сега господин Димитров за две минути. Ще бъда кратък. Исках само да отговоря на госпожата от Европейската комисия, че тя е запозната с българското законодателство. Това каза тя. Но 2005 година някои от българските норми бяха отменени. И те вече не са в сила, вече три години не са в сила. За това трябва да имате предвид този факт. Мисля, че това е достатъчно да се каже. Няма никакъв документ, който да доказва това, за което говоря. Няма увоз, няма нищо. Благодаря ви. Благодаря ви. Чухме всички страни. Затова и петицията остава отворена. Ако позволите, Извинявайте, госпожо, казва председателят. Попитахте дали има отговор, господин Ярас? Всъщност имам само предложение – Петицията остава отворена, разбира се, но по първия етап имам следния коментар. Знаем, че е там ръцете всъщност българските власти са тези, които решават ние като евродепутати можем да се обърнем и към българския парламент и да уточним кои законодателни норми наистина са все още в сила, кои са отменени и да се опитаме между двата парламента да стигнем до яснота, но е хубаво да се обърнем към българския парламент и тук и вносителя на петицията може да ни помогне. Благодаря, казва председателя. Комисията ще бъде кратка. Тук се смесват две неща. Първо, съществуващите депа и депото, което не отговаря на условията в Ямбол. За него вече комисията предприе действие, защото в България има 114 такива депа, които не отговарят на условията. Същевременно тук се казва, че има нарушение на европейските норми. По етап едно вече обясних, че ОВОз отговаря на една многостепена процедура, но 2012 година имаме финализиран ОВОз и разрешително за строеж. Този ОВОз е все още валиден. За втория етап Доколкото ние знаем, той още не е започнат, но ние много внимателно ще го следим. Стана дума, че са включени европейски пари. За този проект отговаря управляващия орган по оперативната програма в България. Но ние много внимателно ще следим този проект заедно с колегите, които отговарят за управлението на европейски средства в ДГ Реджио защото трябва да се види наистина как са използвани тези европейски пари. Ние сме дали подробен отговор на вносителя на петицията и на Европейския парламент. Много добре, казва председателя. Пак ще кажа, чухме всички страни. Ще изпратим писмо до българския парламент. Ще помоля господин Яр да се свърже. Петицията остава отворена и също така ще поискаме от комисията да направи проучване и да ни прати становище по информацията, предоставена от вносителя на петицията. Междувременно ще видим какви стъпки трябва да се предприемат въз основа на новата информация, която ще стигне до нас чрез комисията. Членовете съгласни ли са? Да. В такъв случай преминаваме към 18-та точка от дневния ред. Петицията на Шила Елис с британско гражданство от жители срещу токсичен обект, подкрепена от 7 подписа относно предполагаемо на изпълнение от страна на Обединеното кралство на директивата на ЕС относно депонирането на отпадъци. Госпожо Елис, благодаря ви. Добър ден, дами и господа. Аз съм водещия вносител на петицията. Много ми е приятно, че отново ще мога да говоря пред вас. Същевременно сме разочаровани, че Обединеното кралство и Агенцията по околна среда там не предприеха никакво действие, за да може да се спре отравянето на малкия град Хотенлю Спринг в северо Англия. Ние и преди сме обяснявали, имаме това ужасяващо депо, което е в самите водоносни скали в средата на нашия град на 200 метра от домовете ни. Освен това, депото е развъдник на всякакви насекоми, носи се ужасяваща воня, имаме и много опасни газове в резултат на разлагането. Това е депо, което се използва от половин милион граждани. Освен това, имаме и замърсяването от химическия завод наблизо. Депото така или иначе не трябваше да бъде в нашите водоносни скали и сега в резултат на депото водата ни е с замърсяване до 90 пъти над допустимото. Водоносният слой наистина беше унищожен, въпреки нормите за депата и подземните води. Обединеното кралство позволи това да се случи, а местното управление издаде разрешителни за строеж. Нищо не е направено до сега Властите само въртат или ни лъжат. Агенцията по околна среда се опита да направи нещо, за да няма проблеми с Европейския съюз и в крайна сметка, след като проучи работата на един от операторите, каза, че това е изолиран инцидент, макар че ставаше дума за непрекъснат теч. Последният път, когато бяхме тук, представител на Европейския съюз ни каза, че не бива да се наказва Обединеното кралство, но ние вече 20 години страдаме. Освен това е замърсена водата на половин милион граждани. Затова и е крайно време Обединеното кралство да си поеме отговорността за околната среда. Ние разчитаме на вас да наложите прочистване на мястото и мерки за спиране на замърсяването. Освен това, разчитаме Обединеното кралство да бъде наказано за циничното показване на екологичното законодателство. Благодаря ви. Много ви благодаря. Сега ще дам думата на Сивил Кръус от комисията. Благодаря ви, господин председател. Два въпроса. Първо депото и след това искането на комисията и вносителите на петицията. Петицията е регистрирана 2005 година, макар че жалбата беше получена още 2002 година. Основното беше замърсяване на подпочвените води и водоносния слой. Ние направихме своето проучване, това беше основният ни фокус, както и основният фокус в жабата на вносителите на петицията. Имахме и независимата оценка на британските геолози. Установи се, че няма големи проблеми с замърсяването на подпочвените води. Същевременно вносителите на петицията се спират на миризмите и замърсяването, но всичко това е намалено междувременно. Според Обединеното кралство 2009-2010 година е имало замърсяване заради незаконно депо Нещо, което е стигнало наистина до замърсяване на местно ниво с високи нива на амоняк. Но така или иначе това замърсяване не се е разпространило. Обединеното кралство е започнало производство, което е довело до налагане на глоба. Освен това е било премахнато това незаконно депо. През април 2013 година комисията беше тук по тази петиция. Беше ни обяснено, че наблюдателната станция в Стълнигейт междувременно е била закрита. Това беше определено като циничен опит да се прикрие замърсяването, което отива по-нагоре по водоносния слой. Обединеното кралство обаче обясни, че това не е вярно, защото има мониторингов пункт, който гарантира неразпространение на замърсяването. Ние получихме уверение, че това замърсяване не се разширява, че то всъщност намалява, но за жалост това се оказа невярно. Видяхме, че замърсяването се разпространява надолу по течението, и освен това, местните органи и местните представители на Агенцията за околна среда работят заедно с компанията по водоснабдяване, за да се избегне замърсяването. По втората точка от петицията има призив към комисията да се започне процедура за санкции срещу Обединеното кралство – Комисията обаче е предприема такива действия срещу други държави, но не и срещу Обединеното кралство. Така или иначе, българската колега обясни вече, че ние сме предприема ли такива действия по директивата срещу депониране на отпадъци, но обикновено това е ставало, когато депата са били незаконни или когато е имало действие или бездействие довело до замърсяването, докато това конкретно депо не отговаря на условията. Последната информация, която получихме през февруари обаче, вашата комисия получи през януари, е тревожна, показва, че замърсяването се разпространява. Комисията няма желание да каже с нищо не сме изненадани, но така или иначе ние можем да предприемем действия само когато има нарушение, не само когато се очаква да се извърши нарушението. Още един въпрос, който имаме към вносителя на петицията – до сега всички мерки на властите в Обединеното кралство са наказателно правни. Освен това, има и директива за гражданската отговорност по отношение на околната среда. Тук също може да се проследят какви са мерките по възстановяването. Благодаря. Има ли желащи да се изкажат? Господин Ли, заповядайте. Всъщност преди на вас трябва да дам думата на депутатите и след това ще ви я дам на вас. Трябва да призная, че малко се подразних отказаното от комисията, че продължава разследването, продължава замърсяването. Това е притеснително. Е, щом не сме се справили както трябва а, е, с проблема и не е достатъчна процедурата по първоначалните мерки, тогава какви са следващите стъпки? Имаме пилотен етап, а, е, трябва да се осъществи той, но ако нещо не е наред, какво остава да направим? Не може да се казва така, ами няма какво друго да направим. Поне аз не смятам, не приемам подобна реакция от страна на комисията. Също смятам, че дори е, да се преустанови ползването на обекта като сметище, това не решава всички вече е, създадени проблеми за околната среда. Тоест трябва да има някакъв по-глобален подход. Госпожо Алис, имате думата отново. Благодаря, господин председател. Не смятам, че отговора на комисията от днес е задоволителен. В, а, на това място има повече от милиони а, тонове а, смет а, и той, тази смет се пропива в почвата, замърсява а, водата, а, големи количества се а, местят в момента, но това не решава проблема, просто се опитват да замажат количествата да заблудят всъщност количеството замърсяване, което се, което се осъществява а, има метан, има и токсични а, субстанции. Първия път, когато дойдох тук, бях изпълнена с а, оптимизъм а, в сърцето си, а сега а, ми се струва доста тъжно всичко това. Вие започнахте а, производства срещу други държави, но искаме и при нас а, такова нещо да се случи. В Обединеното кралство няма каквото и да е било а, действие. Ние сме обикновени хора, нямаме възможност да набавим 100 000 а, лири, за да а, съдим Агенцията по околната среда или който да било друг. Току-що от комисията ни казаха, че могат да се е, могат да борят единствено с системни нарушения. Ами тук става въпрос за именно такова системно нарушение. не са изградени както трябва обектите. Ние видяхме а, как се изграждаше всичко това. То е видимо, то е пред нас буквално. Ние видяхме а, как се слагаха а, а, отпадъци в. А, долната част на обекта, но а, ако сега а, вие налеете една чаша а, вода, ако направите същото с а, отпадъците, които се а, отвеждат там, а, ще видите, че няма как а, да се а, задържи а, всичко това в а, а, обекта. Благодаря, господин председател. Комисията. Искате ли да отговорите на въпросите, които бяха повдигнати от господин Яр и от носителката, госпожа Елис. Елис. Мисля, че господин Яр зададе въпрос за това, защо не сме а, започнали пилотен проект. Започнали сме. Европейската комисия има същото, същата тежест на доказателството, отговорност да да приведе доказателства, както всяка една страна, но това, което имаме като информация от конкретния обект нямаме достатъчно а, събрани. Наистина има нарушения на европейското законодателство, но въпросът е в каква степен действат адекватно националните органи и в каква степен ще бъде необходимо допълнителни действия да бъдат извършени от страна на комисията. На този етап днес нямаме информация а, доказателството, което имахме миналата година, че се намалява замърсяването и не се разпространява. Това беше всъщност информацията, която имахме миналата година, така че ще трябва да се направи допълнително проучване. Председателят. Това, което аз не мога да разбера е, че всъщност вие дойдохте при нас е, да ни кажете, че не знаете дали местните власти предприемат необходимите мерки. Ами, именно вие трябва да се обърнете към вас, да ги към тях, да ги попитате и да изискате от тях да предприемат съответните мерки. Комисията, да, така и направихме. Последната информация от преди няколко дни. Продължават а, разследванията, така че провеждаме посещение на място. Последното, което чух от тях е, че те са доста загрижени, така че това, което правим е да ги оставим да извършват своите проучвания, да кажат те какви мерки са предвидели, предвидели и щом получим тази информация, ще се върнем към вашата комисия, но ние трябва да изчакаме властите в Великобритания да извършат всичко това. Те са на място. Председателят за да не продължаваме така по конкретния въпрос, нека да оставим тази петиция отворена и ще изискаме допълнителна информация от вас в Обединеното кралство. И а, мисля, че също така ще бъде възможно да видим вносителката, че този въпрос, този въпрос може да се обърне също и към Европейския съд. и дали ние като комисия по петиции в Европейския парламент можем да а, следваме подобен път, ако сте съгласни. Към Европейския съд. Струми се, че сте съгласни. Добре. Тогава ще процедираме по този начин. 19-та точка е отложена и сега преминаваме към 20-та точка. Петиция от граждани с литовско гражданство от името на Европейска фундация за правата на човека относно на спазването страна на литовските органи на директива 9546 на Европейския парламент и на съвета за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни. Моля всички да бъдат изключително кратки, защото скоро ще а, приключим заседанието си и преводачите ще ни отпуснат максимум 5-10 минути след официалния край на заседанието. Тук ли е вносителката? Заповядайте. Имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, на първо място благодарности за това, че разглежда нашата а, петиция. Става въпрос за Литовското Министерство на а, образованието и а, науката от а, 2011 година за разпространяване на данни без какъвто и да било оглед за правата на а, това, че това са лични данни, а, чувствителни данни на гражданите. Европейската фундация за човешки права, която представлявам, смята, че тази ситуация е, нарушава директива 9546 ЕС Член 2а говори за понятието лични данни. Това е приложимо в случая, тъй като а, името и фамилията на родителите на децата се съдържа в множество писма, изпратени от Министерството. Според 8А на тази директива тези данни са специална категория. Чувствителни данни, свързани с личната сфера на индивида. Това е така, тъй като трета страна би могла да заключи от тези данни за етническия происход на а, съответното лице. Много данни се предоставят по този начин в тези разпространени писма и се разкрива а, етническия происход. Въпреки сигналите, нищо не е направено за да се предотврати това в бъдеще. Инспектората в Литва отхвърли нашето оплакване от ноември 2011. изненадващо обаче следващия ден беше дадена препоръка на Министерството, като се подчертаваше, че в бъдеще, когато се разпространява информация а, за майчения език, трябва да се определи необходимостта за, тази, за разпространяването на тези данни според законодателството за защита на личните данни, да се определи защо тази категория данни трябва да бъде разпространена. Макар да беше дадена тази, тази препоръка, не беше признато, че има нарушение на алинея 1, член 8 от директивата и Министерството незаконно но съобразно е а, обработил много данни от 26 000 адреси а, от а, малцинствата с много грешки, с, а, на много езици. Нито един от а, тези подали данните тези 26 000 лица не са дали разрешението си да се обработват въпросните данни от Министерството. И въпреки множеството процедури, национално равнище за защита на родителите, не се спазват разпоредбите на тази директива. Липсата на адекватни мерки няма да предотврати повторението на този случай в бъдещето. Единствено европейските институции могат да спомогнат за предотвратяването на подобни случаи в бъдеще. Благодаря. Благодаря много. Анджелика, имате думата от страна комисията. И аз искам да благодаря на а, вносителите за това, че представиха случая. Имаше два елемента, които са нови за мен тъй като а, първата петиция от януари 2013. Сега, след като чух всички доводи на вносителите, а, потвърждаваме а, процедурата, която очертахме в писмото до парламента. Наистина, директивата се прилага в случая а, име, първото име, второто име, езика, националните малцинства. А, както и адреса на местоживеене. На второ място, съгласна съм, че има елементи, които показват, че всъщност се преработват чувствителни данни според, както вие правилно почертахте, съответния член на директивата, свързани с етнически происход. На следващото място искам да ви информирам нещо, което със сигурност знаете, но когато има такива чувствителни данни, има забрана за обработка на данните. Вие се съгласихте с това, но в 8.2 в директивата има едно ясно а, изключение държавите членки да обработват такива данни, когато има обществен интерес за обработка на тези данни и съответните защити в съобщението си от януари комисията каза да, държавите членки може да, може да определи кога иска да обработи 26, данни от 26 000 ученици, за да се информира какво става на национално равнище във връзка с е, образователната политика и образованието на тези именно ученици. Тоест държавата членка има право на това. Но искам да подчертая, че тук има и ограничение на целта в рамките на директивата. Тоест, ако наистина обработката на а, данни е свързана с информиране на а, тези лица в, а, за промяна в образованието, то единствено данните могат да бъдат обработени единствено и само за тази цел. Тоест, ако вие имате опасение, че тези данни се могат да се разпространят за бъдеще по други цели, то това е реално опасение. И сте напълно прави, има задължение в директива 9546 в нейната а, алинея 6 от член 8, че а, трябва да се приемат а, да се изпрати уведомление на комисията за дадени изключения. Това е нещо, което аз не успях да проверя, тъй като вчера, а, с нощи буквално получих тази информация, която вие днес представихте, така че аз ще се постарая да намеря тази информация, а, да намерим решението на литовския орган за защита на данните което дава възможност за подобна обработка на данните. По този начин се защитават правата на гражданите директно, така че трябва да получим това решение от страна на органа за защита на данните в Литва и ще проверим дали е дадено такова уведомление на комисията. Ако е така, комисията, разбира се, няма как да установи нарушение. Благодаря. Благодаря. Съвсем накратко, ако обичате, тъй като а, трябва да ни напуснат преводачите за обяд. Да, а, в комисията каза, а, че има някои противоречиви информации. Los peticionarios quieren decir algo al, al tema. Eh, la, la petición va a seguir abierta. Quiere contestar